Искам да дам думата на председателя Петеринг, който всяка година почита тази конференция със своето присъствие. Искам да му дам думата. Госпожо председател, уважаема Ана Заборска, уважаеми Малгот Фарстрам, уважаема заместник-председател на комисията, уважаеми господин Шпидла, уважаеми колеги. Уважаеми колеги от националните парламенти и от Европейския парламент, уважаеми гости, уважаеми дами и господа, и по специалния повод днес искам да поздравя дамите, от името на Европейския парламент искам да поздравя най-сърдечно нашите гости в пленарната зала на Европейския парламент. За мен е чест да присъствам днес на заседанието на Комисията за права на жените и равенство на половете и заедно с вас да чествам Международния ден на жените и да открия тази конференция на тема Жените и изборите за Европейски парламент. Аз приветствам вашата инициатива и ангажираност за днешната конференция и по-специално искам да благодаря на председателката Ана Заборска, която вложи много усилия в организацията организирането на тази конференция. Аз мисля, че а, около 90, 90 дни остават до изборите и около 375 милиона А, жители на Европейския съюз ще могат да участват в тези избори и за това днешния ден според мен е много добре подбран като момент, за да може да се подчертае важната роля на жените в нашия политически живот и да обмислим и обсъдим отново тази роля. Аз се радвам много, че толкова голяма група в момента се присъединява към нас – участието на жените в е, изборите за Европейски парламент и тяхното балансирано участие в него е, е действителност е, много важно за Европейския парламент и за нашето общество като цяло. От самото начало Европейският парламент е изтъква ролята на жените в обществото, тяхното участие в трудовия живот, в гражданското общество и в политиката. Европейският съюз се обявява за укрепване на принципа за равенство на половете на европейско равнище. Принципът за равенство на половете и за равно третиране на мъжете и жените е залегнал още в римските договори от 1957 година като приложното му поле се разширяваше непрекъснато, развиваше се принципа на равенство между половете и от Европейският парламент бяха подадени важни импулси за укрепване на принципа за равенство на половете, който сега е залегнал в Лисабонския договор. Надяваме се, че договорът от Лисабон и заедно с него принципът за равенство на половете много скоро ще намери отражение във всички сектори на европейската политика. Европейският парламент генерално подкрепя участието на жените в политическия живот и ние винаги сме били на предния фронт в това отношение. Преди 30 години, през 79 та година, ние избрахме една жена, Симон Вей, за първи председател на пряко избрание Европейски парламент и тогава аз имах привилегията да присъствам и естествено дадох своя глас за Симон Вей и тогава също заседанието беше открито от жена председател. Това не беше резултат на избора, по-скоро резултат на предимство по възраст. Това беше Луиза Вайл и за нас беше незабравимо преживяване тази възрастна дама, която е живяла почти през целия 20 век, да открие заседанието в Страсбург и една от основните сгради на парламента в Страсбург се нарича Луиза Вайс. И е, сега аз аз искам да кажа допълнително, че тя всъщност следваше принципа на Роумонт, който беше прият в нейната партия и е, днес е, нейната партия е много ангажирана в Европа. Така се променят нещата и Луиза Вайс беше е, тази, която имаше смелост да се противопостави на своята партия. След една година тя вече не приемаше принципа Роумъл и е, без да се позовава на някакви конкретни права, тя даде един чудесен пример за Европа и за високото съзнание на жените. И аз бях много впечатлен тогава, като млад е, член на Европейския парламент. През 79-та е, година за първи път беше избрана жена на такава позиция, председател на парламента. Говоря отново за Симон Вей, която беше първия председател на Европейския парламент, като Австрия постави началото през 1927 година. Австрия тогава постави начало на своя парламент жена. Днес Има а, много жени председатели на парламента. очаквам техния брой да се увеличи, защото познавам а, много жени, които са активни в политическия и в економическия живот. Европейския парламент винаги е подчертавал колко е важно участието на жените в политиката и а, също така участието на жените в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско равнище. Европейският парламент, освен това, при много случаи в своите резолюции е подчертавал, че а, спазването на различните принципи, идеи, ценности и опит е, от е, жените може да е, допринесе за поставяне на нови политически приоритети, да бъдат поставени на дневен ред нови теми и да се разкриват нови аспекти, когато се разглеждат всички въпроси, свързани с политиката за жените. Парламентът много пъти е показвал, че недостатъчното присъствие на жените жените в отговорните органи е пречка за развитието на Европейския съюз. Аз е, мисля, че нашите страни трябва да намерят начини да засилят участието на жените в е, е, политиката, както на национално, така и на европейско и международно равнище. В тази връзка Европейският парламент при много случаи е подчертавал важната роля на партиите и е апелирал към тях да отстранят всички всички пречки, които пряко или непряко се противопоставят на участието на жените и да приема подходящи стратегии с цел постигане на по-добър баланс на жените и мъжете в изборните органи през септември 2008 година Европейският парламент прие доклад за равенството на половете, където е, са набелязани мерки за подобряване на участието на е, жените в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско равнище. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, от основаването на Европейската общност процентният дял на жените парламентаристки нарасна изключително много от 6% през 1952 година до 16% през 1979 година, когато бяха проведени първите преки избори и 31% в настоящия мандат около 30% е делът на жените в всички е, ръководни органи. Три от нашите е, парламентарни групи имат жени за председател, а също така има 10 жени сред председателството, две квесторки, Астрид Люлин е тук и също така Има и жени, които се занимават с въпроси, свързани с сътрудничество с други страни. също така има и жени, които участват в подкомисиите на Европейския парламент. Позволете ми да подчертая следното. Не става дума за комисии с по-малки, по-малко значение, защото наред с комисията права на жените и равенство на половете, жени участват в комисията по економически и парични въпроси, е, също е, така и други комисии имат е, за председател жена и това е белег за това колко активна е ролята на жените в политиката, където по традиция са по-активни мъжете. Също така участието на жените в изборите за Европейски парламент от 79-та година е по-низко, отколкото това на мъжете и този факт буди опасения. И когато през 2004 година беше постигнат известен баланс, все пак ние не трябва да забравяме тези различия. Ние като политици трябва внимателно да е, следим проблемите на жените и да намираме отговори за тях. Уважаеми е, колеги, уважаеми дами и господа, накрая искам да кажа, че преди 100 години в Нью Йорк 15 000 жени демонстрираха за зачитане на техните права и достоинство. От тогава е, спазването на правата на жените и е, насърчаването на равенството на половете намира отражение във всички сфери на обществото и беше постигнато много. Трябва обаче да се направи още за е, поставяне на равенството между половете като интегрална част в всички сфери на европейската политика, както се изисква от договора за Европейския съюз. Днешната конференция е добър повод за европейските и националните парламентаристи, за мъжете и жените да обменят опит за ролята и приноса на жените в политиката, както като избирателки, така и като избрани представителки от техните граждани. За мен е радост, да открия е, тази конференция заедно с вас и пожелавам на всички успех и е, плозотворни дискусии. Още веднъж ви поздравявам най-сърдечно и ви благодаря най-сърдечно за вниманието. Vážený pán predseda, milý Hans Gert, úprimná vďaka господин председател, уважаеми Ханс Керц. Благодаря за твоето посещение днес на нашата конференция по повод Международния ден на жените. Твоето присъствие придава голяма тежест на тази конференция и за това ти благодарим – Благодарим също за посланието, което ти отправи към нас със своето изказване. Това е послание за европарламентаристите, но и за представителите на неправителствени организации и националните парламенти. Тук има поканени много участници които бяха поканени от нашата комисия. Аз мисля, че е важно председателят на Европейския парламент да излъчи точно такова послание, а именно, че жените в политиката заемат важна роля и да подкани гражданите на Европа да участват в изборите за Европейски парламент и е, също така е, да се спазва принципа за равенство на половете. За вас като председател на парламента също е важно да насочите е, погледа към е, политиката е, която е комплексна в тази институция и е, също така е, Искам още веднъж да ви благодаря, господин председател, за вашето посещение и за е, вашия доклад. Позволете ми сега и от мое име да ви поздравя най-сърдечно Комисията за права на жените и равенство на половете смята този ден за особено важен. Всяка година се организира тази конференция, която винаги се концентрира върху актуална тема. В годината на избори Естествено, ние сме обърнали поглед към изборите за Европейски парламент. Това ще бъде основната тема на конференцията. Аз ще благодаря не само на господин председателя, който всяка година участва в нашата конференция. Искам да благодаря и на други политици, като господин Шпидла, също така и на представителите на страната, която в момента е председател на съвета на Европейския съюз. Имаме и други гости, като например госпожа Монгела, председател на Паневропейския парламент, министър от Турция, представители от Палестина, от Израел и Гостите бяха поканени в зависимост от основните теми, които ще се разглеждат на конференцията. Позволете ми в началото да кажа нещо във връзка с това, с кого ще проведем днешната дискусия във връзка с правата на жените и равенството на половете и ще обменим опит, който бихме могли да използваме при бъдещите избори. Представители на страната председател, господин Коцъп, който ще пристигне всеки момент. След това госпожа председателката на Европейската комисия, която отговаря за междуинституционните е, отношения, госпожа Маргот Валстрем, е, господин комисар Шпигла. който отговаря за въпросите на заетостта, социалните въпроси и равните възможности. Ние искаме да обсъдим и опита на нашите колеги, респективно на нашите колеги жени в европейската политика и за това казвам добре дошла на госпожа Астрид Люлинг, която е най-възрастната жена член на Европейския парламент. Тя е била член на парламента и за периода 1965 1974 година и мисля, че тя би могла много да разкаже за работата на парламента. Госпожа Зита Гормай, тя представлява междуинституционната мрежа на членовете на парламента. Това е изключително важна мрежа, която осигурява взаимодействието между европейските органи и различните институции за нашата конференция сме подготвили представяне на едно изследване, свързано с правата на жените и квотните системи за избори в отделните държави членки на Европейския съюз. Госпожа Друде Дайруп от е, университета в Стокхолм ще направи тази презентация. Естествено, участваме и, очакваме и вашето активно участие в е, дискусията, за да споделите вашият опит в националните парламенти. Радвам се е, за тази дискусия и още веднъж поздравявам членовете на националните парламенти, които са сред нас. Сега ми позволете да дам думата на госпожа госпожа заместник председателя на Европейската комисия Маргот Валстрем. Благодаря много, госпожо председател. Разбира се, за мен е чест и удоволствие да бъда тук и да чествам с вас Международния ден на жените. Както чухме и от президента Пьотеринг, това е специална година за европейската демокрация с избори, които ни очакват през юни. В Европа 52% от населението е жени. И за мен, предполагам за много от вас, това е, за е много важно жените да бъдат еднакво представени на тези нива, където се взимат решенията и където се гради демокрацията. Искам да задам три въпроса накратко. Какво е да бъдеш жена в Европа днес? какво е Европа и какво правят европейските институции за жените и какво жените могат да направят за себе си и за Европа. И нека с няколко му кратки примера да се опитам да иллюстрирам отговора на тези въпроси. Нека да започна с един пример относно 22 годишно момиче, което е студентка в Рига. Нейната дилема е дали да приеме компания от а, информатична, работа от информатична компания или да си завърши обучението, университетското обучение в Париж. Проблемът е, обаче, че дори да работи, тя няма да взима толкова пари, колкото ам, приятеля си, примерно. Жените в Европа днес са платени с 16% по-малко, отколкото мъжете за същата работа. В Естония този процент е 25%. Вярно е, че тази разлика се намалява, но толкова бавно, че ще минат още 100 години преди жените и мъжете да получават една и съща сума за същата дейност. При все това, в всички европейски договори мъжете и жените имат еднакви права. Нека, нека да вземем друг пример. Илона, млада унгарка, кандидатства за работа в малка компания. Казано и е, че не отговаря на критериите, защото само мъже а, се набират за тази работа. И са й предложили работа на чистачка която е много по-низко заплатена. Разбира се, тя се е оплакала на властите и компанията е платила някаква ниска глоба. И а, накрая е успяла все пак да получи работата, за която е кандидатствала в Германия. 36 годишна жена, Луиза, е трябвало да се откаже от работата си на консултант, когато е решила да създаде семейство и да има деца. Луиз не е имала наблизо родителите си, които да й помагат с, работ, а, с децата, така че тя е трябвало да излезе на свободна практика, ако иска да продължи да работи. Има стотици и хиляди жени в Европа, които са в същото положение като тези жени. Нашето население застарява. Но наше, въпреки всичко, ние като че ли не възнаграждаваме жените, които решават да станат майки. Напротив, дори ги ограничаваме. Истината е, че жонглирането между професионалният и личният живот винаги е много сложно за жените. И в крайна сметка те трябва да се откажат в повечето случаи от едно или другото. Когато времето дойде, тези момичета, за които говорих, Илона или Луиза, да се откажат да излязат в пенсия, те ще получават по-низки пенсии спрямо мъжете, защото са имали по-низки заплати. Има много жени, които страдат от домашно насилие. Много често, дори след като са се разделили с въпросният мъж. Тази тема беше много разисквана от Симон де Бовуар. Питаме се какво правят европейските институции по тези въпроси. Аз лично вярвам, че те правят много. Дискриминацията на жените и борбата с нея е залегнала във всичките харти на Европейския съюз. И от 1977 година Европейският съюз прави все повече и повече. Днес 59% от дипломираните в университетите в Европа са жени. Жените имат повече права, свързани с майчинството и а, много повече услуги са предлагани за отглеждането на децата. Предполагам, че колегата Владимир Шпидла ще говори повече по въпроса. Имаме цяла директива за а, майчинството и отпуската по майчинство. Имаме нов Европейски институт по качество за равенството между половете и той се занимава само с такива проблеми. Имаме програмата Дафне, която помага на местните власти и на НПО да се борят с домашното насилие и да защитават жертвите. Европа има добро законодателство, добри програми, но това достатъчно ли е? Може ли наистина да кажем, че сме разгледали всички проблеми на жените? Тук идва и третия въпрос. Какво жените могат да направят за себе си и за Европа? От десетилетия жените имат правото да гласуват и да участват в избори като цяло. Но нека да не забравяме колко тежко сме извоювали тази победа. Преди близо един век все още го нямахме. Борбата продължи дълго. Разбира се, много напредък беше осъществен и ние изминахме много дълъг път в тази насока. Но дори днес европейските правителства на 27 държави членки има какво да направят по въпроса. Вече имаме квоти за жените в политиката – Днес им, честваме 300-та годишнина от първите директни избори за Европейски парламент. Но за всичките тези 30 години имало само две жени председателки на Европейския парламент и не много повече на Европейската комисия. Вярно е, че жените са по-добре представени, но нека да не забравяме, че и брой на страните се увеличи до 27. Можем ли да говорим за демокрация в Европа, когато половината от населението всъщност не е достатъчно добре представено? Не искам да водя битка, така да се каже, за някакви романтични понятия от типа, че жените са по-добри същества или нещо такова. Но не можем да си позволим целият политически график, целият политически дневен ред да се определя от мъже. Проблемите на тези жени, за които говорих, Инета, Илона, Луиза, ще могат да бъдат решени с много по-голяма енергия, много по-бързо, ако имаше повече жени. Особено в политиката и в законодателствата. Имаме Имаме нужда от равенство на половете, от качествено равенство на половете. Трябва да се увеличи броя на жените кандидати в изборите. Много бих се радвала да видя равен брой е, кандидати във всяка една партия във всичките страни. Разбира се, има различия в правен и в чисто традиционен аспект в различните страни. Но политическия натиск от страна на Европейския парламент и на европейските институции върху националните законодателства може да доведе до по-добър резултат. Нашата, нашият, поли, нашият опит, свързан с историята, показва, че мъжете като че ли предпочитат да избират мъже. Виждаме, че има що годе равновесие, или поне се опитваме да имаме равновесие в Европейският парламент, но все още не е постигнато. И днес водим кампания, подкрепена от Симон Вей, Мери Робинсън, много мои бивши колеги от комисията, за 50 на 50% съотношение между мъже и жени в парламента. Така че, уважаеми жени, Уважаеми гражданки на Европейския съюз, ваш ред е да привлечете вниманието по този проблем по време на изборите. Радвам се, че тук са представители на националните парламенти. Нека да не забравяме, че всеки от нас в тази зала може да помогне, да насърчава равенството между половете, по време на следващите избори, така че то да бъде видимо в следващите институции, парламент, комисия. Всеки от нас може да промени нещо. Всеки от нас може да обясни защо това равенство е важно за нас и защо е нужно да се чува и женския глас в Европа. Днес комисията започва един интерактивен дебат на сайта на институциите този дебат ще продължи до 25 март и се надявам, че вие ще участвате активно в този дебат и ще го водите. И така, госпожо председател, дами и господа, днес се съсредоточаваме върху Европа, но Европа е навсякъде. И на 7 и 8 март аз ще участвам в международен колоквиум за ролята на мъжете и жените и в мира и сигурността в Моровия. Там ще участва и президента на Финландия. И нека да цитирам Ели Джонсън. Тя казва, половината, дори повече от половината население са жени. При все това, въпреки, че те са по-голямата част, като че ли техния глас не се чува. Те не са представени в правителствата, те не могат да определят на къде върви политиката. След като жените са по-голямата част от населението, те би трябвало да имат по-голяма възможност да изграждат политическата власт и да се чува техния глас. Времето да действаме е сега. Нека да направим изборите истинска възможност за подсилване на европейската демокрация за жените. Благодаря ви, че сте тук и за, за вниманието. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо заместник-председател. сега давам думата на господин Владимир Шпидла, който е комисар и е, който е, се занимава и е, с социалните въпроси, с равенството на половете. Имате думата, господин комисар. Да. Уважаема госпожо председател, дами и господа, много се радвам, че днес заедно с вас мога да чества Международния ден на жените и искам да благодаря най-сърдечно за отправената ми покана за тази конференция. Искам да подчертая, колко много ценя тази възможност, защото тя ми открива възможността за диалог с членовете на Европейския парламент и на националните парламенти защото само в рамките на този диалог може да стане още по-ефективно сътрудничеството в Европейския съюз и така само бихме могли да постигнем равенство между мъжете и жените. Равенството между половете е една от основните ценности на Европейския съюз. Нашите високо развити общества се базират на равенството на всички хора. Дами и господа, това е една а, голяма ценност сама по себе си и а, е, тя представлява не само инструмент, тя представлява предимство за всички, е, предимство на равното е, представителство на половете в обществения живот. И а, това равенство на половете ще продължи да съществува и в бъдеще, затова ние трябва да полагаме усилия за неговото запазване като етична ценност и като инструмент. Ние можем да благодарим за залягането на този принцип в основата на Европейския съюз на държавите членки. Европейският съюз укрепи прилагането на този принцип в ежедневния живот на нашите граждани и благодарение на а, силните а, правни разпоредби на общността това стана възможно и за това ние сме задължени а, всички политици в а, Европейският съюз а, да а, продължат а, да подкрепят а, този принцип за равенство на половете. Днес никой не може да твърди, че позицията на жените днес е по-балансирана, отколкото в миналото. Аз мога да покажа това с факти. През 2007 година заетостта на жените беше над 48%. Ние се доближаваме до целите на договор от Лисабон. 60% заетост на жените и това е част от стратегията за заетост. Но а, ние трябва да продължим да преследваме и тази проблематика, защото настоящата економическа криза може да влуши това положение. Европейските политици ще трябва да използват всички средства, за да не се превърнат жените в а, е, една променлива, с която е, ние ще решаваме проблемите на кризата. Жените днес са много по-образовани от преди. 60% от е, гражданите с висше образование са жени в Европейския съюз. Въпреки това обаче, ние не трябва да се задоволяваме с постигнатите успехи до момента. Като цяло, жените в сравнение с мъжете са в по-неблагоприятна позиция все още и ми позволете да дам два примера в тази връзка. Единия вече го чухме. Разликите в заплащането между мъжете и жените са около 17% и за това на 3 март ние започнахме европейска кампания в тази връзка и аз разчитам на вашата подкрепа, за да постигнем напредък в тази област. Сега за достъпа на жените до ръководни позиции. Това е днешната ни тема. Аз със сигурност не трябва да ви припомням, че средният дял на жените в националните парламенти е само 24%, а в правителствата този дял не е много по-висок. В Европейския парламент делът на жените е по-висок, 31%, по-висок отколкото е, делът на жените в националните парламенти, но броят на жените не се увеличава увеличава от е, изборите през 99 година насам. Е, по-съществен напредък очакваме а, на изборите през 2009 година. Всеки избор е добра възможност за това и със сигурност не е добре а, да пропускаме тези възможности. В а, частната сфера делът на жените в управителните съвети на големи европейски фирми е само 11%. Става дума за едно неравностойно положение в частния фектор, сектор и за пропиляване на таланти. Със сигурност ситуацията в някои страни е по-добра, отколкото да речем в Турция, където резултатите са много лоши. Но примерът с Норвегия, където делът на жените в управителните съвети на големи фирми е, които са котирани на борсата, е над 40%. И тук, е, благодарение на този пример, може да се докаже колко бързо е, се променят правните разпоредби в полза на жените и как с това се променя целият обществен живот. Комисията също работи за постигане на равенство на половете на всички възможни нива, но в настоящата економическа ситуация са необходими по-бързи действия и сега ми позволете да посоча някои е, мерки, които сме взели в рамките на нашия план за равенството на половете. Благодарение на нашата база данни е, за представителството на мъжете и жените на ръководни постове, комисията е, представи нов експертен доклад, който съдържа анализ за представителството на жените в политиката и в други сектори. Докладът показва, показва, че е, много малко жени има на ключови позиции и политическите партии наистина трябва да направят още много, за да се постигне промяна в е, фактическото положение. Е, също така в частния сектор трябва да се увеличи участието на жените. Без тази балансирана позиция, без това балансирано участие на мъжете и жените, ние не можем да очакваме постигане на равенство между половете. Аз съм убеден, че по-справедливото представителство на жените на ръководни равнища е белег за повече демокрация и по-голям напредък на нашите економики. Все повече изследвания показват, положително развитие в участието на жените в ръководството на предприятията и фирмите. Миналата година беше основана европейска мрежа, която свързва различните мрежи в Европа, които работят в този сектор и очакваме от тази мрежа много ефективни стъпки. 2009 година е важна не само за европейската политика, но и за жените. Изборите за Европейски парламент също така смяната на състава на комисията, изборът за ръководни органи в Европейския съюз. Всичко това предполага излъчването на нови лица и по този начин ще могат повече да се спазят принципите на мейнстриминг е, в смисъл на равнопоставеност между мъжете и жените. Напълно ясно беше казано, че е, има достатъчно кандидати, но нашите системи не им дават възможност да разгърнат своя талант и своите способности по един равнопоставен начин. Политическите партии и парламентите играят основна роля при подкрепата на жените в политиката. Необходимо е в изборните листи да се включват достатъчно жени като кандидати, но това не е достатъчно. Жените трябва да участват и на равнища, където имат шанс да бъдат избрани. Следваща задача на политическите партии е да се занимаят по-подробно с избирателните системи, защото понякога те поставят жените в неравностойно положение. Трябва да се приемат закони, които да насърчават равнопоставеността на жените, за да може изборите за Европейски парламент през тази година да доведат до подобряване на баланса между мъжете и жените, е необходимо да има повече повече жени кандидати на избираеми места в листите. Дами и господа, искам още веднъж да подчертая задълженията на комисията и моите лични задължения във връзка с равенството на половете. Повтарям, в нашия план за равенство между половете ние ще направим необходимото за укрепване на този принцип. Няма да изгубим шансовете, които ни предлага 2009 година за постигане на по-добър баланс между мъжете и жените на ръководни постове. Важна роля играят националните парламенти и за това аз желая те да продължат своите усилия с наша подкрепа. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин министр, за вашето изказване и поздравления за днешния празник. А сега Бих е, искал да дам думата на е, министъра е, на човешките права и националните малцинства в Чешката република, господин Михаил Кочап. Давам му думата. <clears throat> Takže vážená paní předsedkyně, Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми господин комисар, дами и господа, позволете ми да кажа няколко думи във връзка с проблемите, които са особено актуални в този момент, в който вече се приближават изборите за Европейски парламент. По някои точки аз ще повторя това, което беше казано от господин комисар Шпидла. Нашият Нашите доклади а, за днешната конференция са а, независими един от друг, но а, аспектите в тях ни обединяват. Аз искам а, да посоча, че скоро ще честваме Международния ден на жените и а, тук искам да подчертая, че а, жените са постигнали с а, борба своите настоящи позиции в а, избирателното право, въпреки обаче, че а, принципът за равенство на половете в политиката е официално признат, а, то а, политическата дейност се извършва основно от мъже. Мъже мъжете са тези, които определят политическите приоритети и политическата култура е ориентирана към тях. Редица пречки е, има пред е, жените да се възползват от всички възможности в политиката. Това са предразсъдъците и консервативните схващания за ролята на мъжете и жените. Все още се смята, че жените са тези, които са в кухнята, които се грижат за семейството и децата, а мъжът е този, който осигурява средствата в семейството. Има и още пречки, които затрудняват участието на жените в политиката и като цяло затрудняват и положението на жените, които трябва да работят и едновременно с това да се грижат за домакинството. Към институционалните пречки спада и а, спадат и някои недостатъци в избирателната система. А, Имам предвид листите на политическите партии и подбора на кандидатите в тях защото избирателните листи всъщност са най-важният инструмент, с който може да се насърчи участието на жените голяма част от гражданите на Европейския съюз са жени, но това не личи в представителството им в Европейския парламент и в другите органи на Европейския съюз. Някои статистически данни, комисар Шпидла също каза, че в Европейския парламент 31% са жени в комисията, този процент е 37%, но в националните парламенти на държавите членки е, жените са само 24%, докато принципите за равенство на половете е, е, не намери своето пълно отражение в ежедневния живот, жените ще изпитват трудности но ние имаме много възможности за конвенции а, е, срещу дискриминацията на жените. Жените проявяват интерес към а, е, политиката. Според някои това не е така, но ние виждаме колко силно жените се ангажират на местно и регионално равнище, а също така и в неправителствените организации. Жените са високо образовани и това личи по успехите, които те постигат на общинско и регионално равнище. Жените трябва да продължат да работят интензивно в тези сфери и в бъдеще. Позицията на жените в политиката политиката и в националните парламенти се подобрява. Макар и бавно, най-ефективната стратегия за равенство между половете са неформалните вътрешни механизми на политическите партии при подбора на кандидатите е, за участие в е, изборите и е, за включването им в избирателните листи. Тези стратегии могат да дадат възможност за компенсиране на съществуващите дисбаланси. Участието на жените в политиката е желателно е, с цел обогатяване на политиката с опита на жените. Опитът на жените представлява стъпка е, напред е, за жените в политиката. Едно балансирано участие на жените в избирателните листи не се намира в конфликт с свободния избор на кандидатите за участие в изборите. Тук всеки трябва да има шанс да бъде избран. Със сигурност въпросът за изборните квоти е важна възможност в тази насока и има много привърженици и противници на този принцип. Аз съм убеден, че че без преходни мерки за увеличаване на участието на жените в политиката още десетилетия наред ще са необходими, докато се подобри това участие на жените в политиката. Не става дума само за въвеждане на квоти. Политическите партии, образователните системи, неправителствените организации, синдикатите и а, е, други фактори трябва да поемат отговорност за е, по-силно представителство на жените в политиката. Това е дългосрочна задача и изисква също определени стереотипи преодоляването на определени стереотипи. Жените в обществения живот постигнаха много успехи благодарение на избирателната система и на дейността на политическите партии. Сега те участват по-активно в политически обществения живот. Политиката политическата сфера трябва на първо място да се погрижи за осигуряване на равенство между половете. Проблемът е обаче как ние като политически, как можем да мотивираме политическите партии и движения към тези нови подходи. Най-доброто решение би било да се слушаме и да използваме общественото мнение като мощен фактор. Политическите партии трябва да реагират на общественото мнение и да преодолеят устарелите стереотипи относно равенството на половете. Резолюциите на Европейския парламент от 2 март 2000 година подкрепят въвеждането на избирателни квоти като преходна мярка. Също така беше поставено изискването 40% жени да участват. Е, желая при е, бъдещите избори за Европейски парламент тази квота от 40% да бъде достигната и това ще бъде добър пример за националните парламенти. И накрая ми позволете да благодаря на всички жени за ежедневната им работа и да им пожелая всичко най-добро е, по повод Международния ден на жените. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря господин министър и на господин председателя на Европейския парламент. Бих искала да благодаря на всички наши официални гости, представители на европейските институции. Се е, пристъпваме към втората част на нашата програма и ще дам словото на вас, представителите на националните парламенти и на всички национални организации, които сте отзоваха на нашата покана. Е, и бих е, искала да, всъщност вие сте посланици пред Европейския парламент. Е, и можете да се запознаете и с работните процедури в Европейския парламент. Ние сме ви раздали документи. Е, който иска да вземе думата, трябва да се изкаже две минути. Е, имате възможност да вземете думата за не повече от две, за две минути. за да може всички наши участници, е, всички участници в нашата конференция да вземат думата. Най-напред е, ще дам думата на госпожа Атиния Корка, която е представител на гръцкия парламент. Благодаря, госпожо председател. Радвам се и за мен е голяма чест да участвам в тази конференция, свързана с изборите за Европейски парламент, които са важно събитие и от него, от тази конференция проличава голямото значение на волята на европейските граждани. Тези избори ще окажат въздействие върху живота на всички ни. Всички ние желаем една Европа, в която да бъдат създадени равни условия за мъжете и жените жените и е много важно това, че се провежда тази конференция по повод Международния ден на жената 8 март, защото жените днес, които работят и изпълняват най-различни роли в обществения живот, се живеят в един труден свят и постоянно се борят за спазването на техните права. Ние представителите на а, Комисията за човешките права и е, младеща в гръцкия парламент непрекъснато си поставяме този въпрос, въпреки че съществуват квоти за една трета участие на жените в общински избори, в национални органи, в наци... други е, национални институции. Въпреки това, въпреки е, тази законодателна уредба, е важно да има доверие в жените и самите жени е, да имат доверие в себе си, в излъчените от тях кандидатки, които защитават нашите права. Аз мисля, че е, повечето жени ще участват в е, европейските избори и тези, които са избрани за кандидати в листите, ще получат огромния шанс да защитават теми, които са важни за всички европейски граждани. Основните права са от много голямо значение, а също така и основния принцип за равенство на половете. Моите колеги ще говорят по-късно по този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Кока Коста. Сега искам да дам думата на госпожа Цимерман. Давам думата на госпожа Цимерман, председател на делегацията за права на жените от Френския парламент. Моля, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо ви благодаря за организацията на този ден, който в навечерието на европейските избори е изключително важен, както за Франция, така и за всички страни от Европейската общност. Защо? Просто защото във Франция, както във всички останали страни, благодарение на Европейския съюз, Политиката, която държавите желаят да прилагат политика в полза на жените, всъщност тази политика се развива именно благодарение на Европейския съюз. Във Франция 72-83-2001 година, винаги когато са гласувани закони, всъщност това е било транспониране на европейско законодателство в френското национално законодателство. И за това отдавам дължимото на Европейския съюз. Искам да кажа, че във Франция единствено по силата на закона в политическата сфера беше осъществен напредък. Например, в списъка на кандидатите за европейските избори има абсолютно равно представителство на мъжете и на жените, Вследствие на което днес, когато мъже или жени кандидатстват в Европейския парламент, всъщност около 47% от представителките на Франция в Европейския парламент ще бъдат жени. Искам да благодаря на господин Шпидла, защото и благодарение на Европейската комисия днес имаме пътен лист, който ни дава възможност както в политически, така и в професионален план да направим напредък. И едва вчера делегация от долната камера на Франския парламент, горната камера на Сената и економическия и социален съвет обединиха между 300 и 350 мъже и жени, за да изготвят е, е, политика и да накарат френското правителство да прояви много по-голяма активност по е, въпросите на жените. Дякуем. Благодаря, госпожо председател. Сега искам да дам думата на госпожа Жаклин Панис, първи заместник председател на делегацията по въпросите на жените към Френския сенат. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Искам да кажа, че е, делегацията на правата на жените в Френския сенат участва с голямо удоволствие в днешната проява, за да се засили осъзнаването през следващите избори, е, които ни делят от европейските избори, за да се чуят гласа на жените за бъдещето и за да се е, осъзнае колко е важно да се гласува в полза на жените и най-вече да се спазва равното представителство на мъжете и на жените. Верно е, че през последните години имаше известен напредък. Е, във френския Сенат в момента на изборите 2008 година бяха избрани 22% жени. Вие казахте, че в Европейския парламент има 31% жени, а целта е да стигнат до 40% в Европейския парламент. Трябва да направим всичко, за да може за в бъдеще да се осъществи напредък. Е, това се отнася категорично за Европейския парламент, защото както моята колежка Мари Жозе Цимерман е, каза, е, много е е важно какви закони ще бъдат гласувани в Европейския съюз, защото те после се транспонират в националното законодателство. За това трябва да се работи активно. Ние работим с голяма гордост в тази област и се надяваме да постигнем резултат в полза на жените и при много по-голям успех при следващите избори. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря ви, госпожо заместник председател. А сега ще давам думата на госпожа Константе, е, която е представител на Италианския сенат. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Естествено, аз също се присъединявам към казаното до сега във връзка с квотите за представителство на жените. Мисля, че обективно погледнато, системата на квотите в страните, където е била създадена такава система, в крайна сметка е бил постигнат напредък. Мисля, че в Европейския съюз е, е постигнат голям напредък. Представителките на френския парламент казаха е, това нещо и смятам, че трябва да продължим в същия дух. Ние сме изправени пред економическа и финансова криза и мисля, че именно жените ще платят е, най-тежката цена за тази криза. И може да се окаже, че вследствие на економическата и социалната криза въпроса за представителство на жените отново да дойде на дневен ред, защото може да има връщане назад в е, областта на политическите и социалните права и в областта на представителство на жените. Затова бих искала да приканя всички институции да бъдат бдителни, много внимателно да следят какво става е, и искам да кажа, че ние можем да направим много неща, но правомощите на различните институции са различни. Затова е важно е, да не забравяме, че жените са най-ранимата част от човечеството. Европейските договори, хартата на основните права и в е, много текстове изобщо се изисква държавите членки да прилагат мерки, за да се компенсират е, всичко, да се, да се компенсира всичко това, което следва от това, че жените понякога са в неравностойно положение положение. В Италия представителството на жените е най-слабо. Е, има страни, е, които са приели много агресивно законодателство, като Франция, Испания и Белгия, е, но мисля, че все още жените трябва да воюват и ние трябва още по-решително да вървим по този път и най-вече да настояваме пред европейските институции. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега бих искала да дам думата на госпожа Беатриче Лоренцини от долната камера на Европейския парламент. Имате думата, госпожа Лоренце. Buongiorno президенте, buongiorno колеги mi associo Кио, не ringrazio. Благодаря. Добър ден на всички колеги. Искам да ви благодаря за свършената работа тази дейност е важна за нашата страна, защото имаме нужда да насърчаваме още повече и да показваме на публиката значението на жените. Жените все още не са достатъчно добре представени в европейският и италианският процес за взимане на решение. Що се отнася до националните парламенти и квотите, това допринесе много за подобряване на представянето на жените в националните парламенти. Но днес имаме един, едно, една подготовка за избори, европейски избори, с една пропорционална система на преференции, това е европейска система, но знаем колко е трудно с тази система да получим равно представене на жените и мъжете, било то в Италия или където и да било другаде. Мисля, че има какво да се направи още по въпроса. Европа може да помогне още трябва да се води повече информационни, да се водят повече информационни кампании пред националните парламенти, да се набляга на правата на жените. Ние сме в економическа криза в момента. И трябва да се борим с всички препятствия пред активният живот на жените. Разбира се, кризата ще нанесе най-много поражения на младите, но не по-малко и на жените. Именно за това Европа трябва да действа заедно, обединено, както срещу економичната криза, така и срещу финансовата, за да не се засегнат за да не се заегнат работните места, защото първо жените ще са тези, които ще почувстват проблемите. Ние работим много, по тези проблеми. Опитваме се да защитаваме жените във всички области културни, политически, но също така и човешки. Благодаря. Благодаря ви. А, а сега ще дам думата на госпожа Ципро, която е председателка на Комисията за равенството между мъжете и жените. Имате думата. Е, е, в Кипър. Благодаря от името на моята комисия за равнопоставеност на мъжете и жените на Кипърския парламент. Искам да благодаря най-сърдечно за отправената ми покана и за организирането на тази конференция неравнопоставеността между мъжете и жените продължава да съществува и то в целия спектър на обществения живот. Това се вижда в сферата на труда, в сферата на повишенията на работното място, при заплащането, а също и при участието на жените в органите за вземане на решения. В Кипър, например, над 51% от избирателите са жени, но въпреки това само 8% жени са представени в Кипърския парламент парламент. Жените в парламента въобще не са представени тук в Европейския парламент, имам предвид като делегация на Кипър, но ние можем да постигнем такава представителство само като преследваме устойчиви мерки в тази насока и Европа трябва да води такава политика за подкрепа на жените, за засилване на участието им в изборите и в органите за вземане на решения. Всичко това трябва да бъде плод на общи усилия, на общо участие на жените в политическия живот и е, изобщо в е, всички сфери на обществения живот, защото няма мъжка и женска политика. Жени е, те политици до сега не са се занимавали само с политика за жените. Имаме сред нас представителка на Турция за правата на жените и за това аз ще я помоля да окаже натиск върху нейното правителство така че и там да бъдат подкрепени усилията а, е, за решаване на кипърския въпрос. Това е важно по отношение на позицията на жените и е важно днес да покажем, че жените трябва да участват по-активно в политиката. Благодаря. Госпожо председател, Сега ще говори представителката на Малта. Тя е член на Комисията по социални въпроси. Госпожа Жустин Каруана, вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Приемането на женското присъствие в политиката стана все по-общоприето. Но при все това, все по... в повечето парламенти има съвсем малко жени все още и в Европейския парламент няма достатъчно добре представеност. Мисля, че е дошъл момента да разискваме въпроса за квотите, както на национално, така и на европейско ниво. Ние не бива да разчитаме само на позитивната положителна дискриминация, защото не можем да се разчитаме само на количеството, но и на качеството. Жените също трябва да бъдат заинтересовани от политиката. Те имат много с какво да допринесат за тази политика. И е, се надявам те да участват повече както на регионално, местно ниво, така и на европейско. Ние се борим да запълним тази разлика между представителността на мъжете и жените, както вкъщи, така и на европейско ниво. Не трябва да имаме този невидим таван, който се поставя. Трябва да се борим с дискриминацията на жените, с домашното насилие, с бедността. Трябва да имат, тези жени трябва да имат по-добър достъп до образование, както и до работни места. На жените все още им се отказват напълно законните им права. Жените трябва да бъдат подкрепени и трябва да се борим за да се премахне дискриминацията срещу тях. Ние се надяваме, че европейските институции ще защитават по-добре правата на жените и ще подобрят живота им. Искам да отправя към вас моето послание, че ако без защитата на тези права, ако тези права не се защитават качествено, ние няма да успеем да напреднем достатъчно. Имаме нужда от повече напредък в тази област, от повече издържливост, от повече борба. И искам да пожелая успех на Европейският парламент, на Европейския съюз и на борбата му за подобряването на условията на жените. И също така искам да ви поздравя с Международния ден на жените. Благодаря ви, госпожо представител на Малта. А сега можем да дадем е, думата на представителя на Словенския парламент. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да говоря от името на делегацията на жените на Словашката християн-демократическа партия. Поздравявам всички участници в конференцията. Ние благодарим за предоставената ни възможност да участваме в нея. Ние не можем да бъдем доволни с представителството на жените в политиката в Словакия. Нашите жени са ангажирани, но цифрите говорят друго. Ние очакваме повече жени да бъдат избрани в Европейския парламент и освен това, онези жени, които проявяват ангажираност днес в Словакия, все още не могат да се радват на необходимите законодателни и други условия, които да им дадат възможност активно да съчетават професионалния и политическия живот с грижите за семейството. Ние сме изправени пред исторически избор. Ние имаме много силна жена кандидат за поста на президент на Словашката република, госпожа Тарагичова, и тя има шансове да спечели. Преди аз съм била кандидат за президент, тогава не получих шанс, но днес ситуацията е такава, че ако повече жени решат да гласуват за жена, то тази жена кандидат ще спечели госпожа Радичова и а, нейната, ако тя спечели на тези избори, това ще означава нова глава в а, м, а, живота на жените и участието им в публичния живот, в обществения живот в Словакия. И за това ви моля всички стискайте палци и ни вярвайте, че след 4 април ние ще изберем а, за президент жена. Благодаря най-сърдечно. А сега а, Давам думата на госпожа Вивиана Еко от а, бившата а, Югославска република Македония. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Лиляна Поповска от бивша Югославска република Македония. Представител съм на зелените в нашата страна. Поздравления за а, тази великолепна конференция. Ние определено имаме напредък в областта на квотите. Увеличихме броя на жените с 5 пъти. От 6% на 31% са изминалите няколко години. Виждате, че почти се доближаваме до процента на жените в Европейският парламент. Поне в това отношение Македония изпълнява европейските критерии. И много, много неща бяха осъществени от, Европ... от лобито на жените в Македония. Ние работихме много усилено и успяхме да постигнем добри резултати, а също така и по-добро сътрудничество в самата държава. Борим се не само да имаме по-голям брой представителки, но също така да имаме по-голям брой представителки на важни постове. Е, македонското женско лоби е важна част от европейското женско лоби. И днес нашето лоби събра над хиляда подписа за участие в настоящата кампания тук. Това е голям шанс за нас. Ние ще продължим в същата насока. Ще дадем нашия списък на вас. Нека да се борим заедно, защото само така ще подобрим живота на жените. Благодаря. Дякуем veľmi пекне. Благодаря на представителката на Македония и като последен оратор в тази дискусия ще дам думата на госпожа Кармен Динтанила. Тя е представител на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Тя е представител на Комисията за равните шансове на мъжете и жените. Благодаря ви. Искам да ви поздравя за поетата от вас инициатива да организирате тази конференция, която беше високо оценена от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която аз представлявам днес. Аз представям подкомисията за равно представителство на мъжете и жените при взимането на решения. Е, по този повод бих искала да кажа някои неща във връзка е, с, е, дискусията, която се води около участието на жените в взимането на важни решения. Жените са половината от е, населението на света. Е, те са половината и от населението на страните, които членуват в съвета на Европа. Независимо от това обаче, е, присъствието на жени в органите, където се вземат решения, не съответства на реалното представителство на жените в обществото. В 47 страни, е, тези 47 страни членуват е, в е, съвета на Европа. Там жените са представени при по-малко от 40% в органите за вземане на решения, а 40% е процента, който се изисква от съвета на Европа. От процента от е, представителите на страните членки в съвета на Европа са мъже, а само 22% от населението на тези страни, е, които са представители е, в съвета на Европа, са жени. С, с други думи, е, трябва да се засили представителство на жените в името на социалната справедливост. Трябва да бъдат е, поети важни инициативи, за да може жените да заемат ръководни политически длъжности. Това започна и 1995 година е, по време на четвъртата конференция в Пекин – тогава се каза, че трябва да има пълноправно участие на жените в упражняването на властта и че това е, трябва да бъде цел на реформи, които да се проведат в световен мащаб. Както твърди Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, политическите партии носят особено голяма отговорност, защото те дават възможност на жените да заемат важни постове, постове, където се вземат политически решения в политическите инстанции. Поради това, госпожо председател, аз Парламентарната асамблея на съвета на Европа е, пожела да възнагради инициативи и действия на политическите партии, благодарение на които беше подобрено в значителна част участието на жените в е, е, органите, където има избрани представители на народа. А също така беше засилено и представителството на жените в политическите партии и в техните ръководни органи. Искам да ви кажа и да ви приканя, ако има някакви е, специални инициативи, които се поемат в политически партии, да ни уведомите за това. Ние сме създали специална награда, е, е, награда за равенството и кандидатурите могат да бъдат представени от днес до 1 юни 2009 година. Наградата се дава от Парламентарната асамблея на съвета на Европа участ... ние всички носим отговорност е, за това да действаме, за да може жените да имат равен достъп като мъжете до всички постове и да участват в взимането на всички решения. От друга страна искам да изрази своята безрезервна подкрепа към Комисията е, за жените в е, Европейския парламент, за да могат освен това се надявам, че благодарение на нашето близко сътрудничество ще можем да постигнем нашата обща цел, е, да има по-добро представителство на жените в е, е, националните парламенти, където всички представители на народа са избрани защото при е, равно представителство на жените е, ако няма такова равно представителство, равните шансове ще останат една химера. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на представителката на съвета на Европа. А, а сега а, трябва е, да е, чуем изказвания на наши парламенту. Я дам най-спор слово. И е, сега ще дам думата на госпожа Астрид Лудинг, която е представител на Европейския парламент и която е депутат от Люксембург. Госпожа Астрид Людинг е член на Европейския парламент от 30 години Заедно с Кристал Кол, тя е, има много голям личен принос за работата в Европейския парламент и е, сега е, тя ще ни запознае с е, своя опит от работата си в Европейския парламент. Давам думата на госпожа Астрид Люлинг. Euh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, сигурно сте забелязали, че когато госпожа председателката ме представяше, всъщност тя изтъкна моята възраст и престоя ми, така да се каже, в Европейския парламент. И именно за това имам честа да говоря тук но нека все пак да уточня, че не съм най-възрастният член на Европейския парламент. Един италиански колега е най-възрастният член на Европейския парламент. Има други двама, които са по-възрастни от мене, но аз съм най-възрастната жена или най-възрастният член от женски пол и съм единственият от всичките 785 членове на Европейския парламент, които са, са заседавали тук след изборите, директните избори през 65 Имало е много, много други колеги, мъже, които са заседавали, които са присъствали в парламента много по-късно от мен, но те са изчезнали, така да се каже, докато аз все още съм тук, така че мога да кажа, че имам амбицията да бъда почетен, едва ли не почетен председател на Европейският парламент. Нека да кажа, че една немска колега, Анмари Ренголд, познавах я още от времето, когато съществуваше е, младежкият интернационал през моята младост, ми каза един ден, Скъпа Астрид, ние жените ние пристигаме, влизаме в Европейският парламент през труповете на мъжете депутати. Това бяха ключови думи, казани от тази, която щеше да стане първия председател, жена на Бундестага, Разбира се, някои големи немски политици ще се усмихнат сигурно, но думите определено са много важни и пророчески. Ан-Мари Ренгол беше много права и когато аз за първи път участвах на избори през 1964, аз бях първата жена, кандидат на моята партия за цялата страна. И бях едва ли не жена, а либи, така да се каже. Завърших трети заместни в моят, в моят избирателен район, но нека да ви уточня, че в Люксембург не партиите определят местата за избраниците, а народа с преференциална система. Списъците са по азбучен ред. Разбира се, партиите решават дали вие ще сте в списъка, в избирателния списък, но после народът ще реши дали ще ви избере. И винаги съм се разбирала много по-добре с народа, отколкото е, с партията, в която бях. И винаги така е било до сега. Но <laughs> мога да кажа, благодарение на смъртта на колегите ми от мъжки по, успяха да стигна до мандата на национален депутат през 65-та и бях втората жена, избрана в Камерата на депутатите в Люксембург по време на почти 34 години. Много дълго време не е имало никакви жени, не е имало жени в администрацията, дори нямаше туалетни за жени. И по време на политическия ми мандат, политическия свят беше толкова мъжки. През 65-та, когато станах национален депутат и член на Европейския парламент, имаше само две жени. Аз и още една. И мъжете пушиха едни дебели пури, дори и по време на самите комисии. И тези, тези пори бяха предлагани от, от момичета сереметьорки, които минаваха с порите. И аз бях едва ли не единствената там, сред депутатите. И мисля, че това се дължи на факта, че израснах с трима по-големи братя в семейството и а, именно за това бях свикнала да се боря с мъжете. Такъв беше и случая с а, Камерата на депутатите в Люксембург и господин Вернер тогава ме питаше, не се ли страхувате с толкова мъже, Астрид? И аз му казах, о, не се притеснявайте, аз имам опит с трима по-големи братя. Така че да, казвам това, за да подчертая, че мястото на жените в политиката всъщност е извоювано след много дълъг период на борба. И благодарение на всички тези, които са се ангажирали в тази борба. Но аз лично не съм на позицията на тези, които мислят, които считат този дълъг път, тази дълга борба, като борба срещу несправедливостта. Не искам да очерням или да представям нещата само в черно и бяло мисля, че жените просто трябва също да упражняват своите отговорности и да и правят своите избори, за да живеем по-добре. Нека вместо да очерняме, по-скоро да измерим пътя, който сме изминали от 60-те години. Ето, сега има над 30% евродепутати, които са жени. Моята страна Люксембург която е една малко по-голяма от Малта, има в националния си парламент също много добра пропорция представени на жените. Даже дори в един момент, като че ли имаше повече жени, които бяха ам, избрани за европейск, на европейските избори, отколкото мъже. Председателят на парламента Пьотеринг ви говори за броя на жените, които са на отговорни постове в този парламент. Смея да кажа, че дори да, да сме само една трета измежду 785-те депутати, много от нас компенсират количеството с качеството на своята работа и със своите компетенции. Има също така и мъже, които дори понякога се хвалят, че не работят особено в комисиите тук, но за сметка на това се, се, пред, се представят по медиите. Но има, разбира се, и жени, които вредят на нашите каузи. Жени, които се противопоставят на нас, дори тук в Комисията по правата на жените, и имат едни такива прекалени изисквания, като едва ли не настояват жените да бъдат едва ли не на пьедестал. И да вземат само отговорни постове. но за да се променят нещата в по добра по-добра насока, нека да се ориентираме сега. Жените трябва да направят тази промяна. Никой друг. Относно квотите, аз имам ясна позиция. Задължителните квоти бяха бяха добра крачка напред и дадоха добър резултат. При все това, аз не съм фанатик на една максималистка политика в областта. Когато понякога гледам щетите, които тези квоти понякога предизвикват, особено, примерно, във Франция в една партия, си мислех, че можем и да, да не правим чак такива крайни решения. Защо да се лишаваме от добри кандидати? Просто защото те не са от подходящия за квотата пол. Бих желала да посъветвам жените, които се ангажират с политика, да бъдат внимателни в своите решения. Тамите се специализират в области като образование, социални дела и други. Но специализирайте се и в други области, които за сега се водят мъжки, като и економика, бюджет и така нататък. Казват ми, че трябва да прекратявам. Не знам защо ми казват така. Нека все пак да приключа със следното заключение. да живеем, поне аз да живея в един мъжки свят, никога не ми е пречело, не ме е притеснявало. Но, нека да кажа, в дългата ми политическа кариера, а именно, в момента съм на 16-та си е, изборна кампания, никога не съм имала проблеми с колегите мъже, но интелигентни мъже – Имала съм проблеми с някои колеги мачо, които са били толкова а, арогантни, дори арогантността им е била обратно пропорционална на а, интелигентността им. Но нека все пак да кажа, че политическият ми опит е, е казва, че всъщност най-лошите, най-сериозните врагове на жените са всъщност самите жени. Знам, че не е политически коректно да ви казвам подобни неща тук, но държах да ви ги кажа, защото ви искахте да знаете какъв е моя опит. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Люнинка. Ние ви пожелаваме успех на следващите избори. А сега ще дам думата на господин Зита Гурмай, на, госп... на госпожа Зита Гурмай, е, която е член на Европейския парламент е, и е председател на Комисията за равенство на правата и на жените. Е, и е представител на неформално интеринституционална мрежа от жени от Европейския парламент. Имате думата, госпожо Гурмай. Благодаря, госпожо председател. Искам да Поздравя моите колеги в Европейския парламент на унгарски. Имаме и един мъж в нашата делегация, искам да го поздравя и него най-сърдечно, но и жените, които, членуват в тази, които са в тази делегация, така че сърдечни поздрави е, на всички. Е, ще продължа на английски язик защото в Европейския парламент аз бих могла да кажа много повече неща, ако говоря английски, така че преминавам към английски. За мен е голяма чест да съм тук. Радвам се също да видя Марго от Уалстрюм тук и се радвам, да, започ... да ви обявя, че сме започнали тази великолепна кампания за равенство 50 на 50%. Имаме подписи от важни личности, например Барозо подписа, Ханс Герд Пьотеринг, доколкото знам, още не се е подписал. Равенството между мъжете и жените е жизнено важно за Европейският парламент и за европейските институции, така че ще помоля Председателят на парламента, моля, подпишете господин Пьотеринг. Ако вие слушахте какво каза господин Владимир Шпидла, ще разберете колко много е свършено и колко много можем да направим още. Но как бихме могли да напреднем, ако председателят на парламента не е съгласен с нашата идея? И, на съжаление, не всички са съгласни с мен. Разбира се, ние а, се стремим да дадем най-доброто за жените. Аз съм за а, подобно равно представителство. Нека да видим какво каза колегата от Македония. Там организациите и женското лоби на свърши великолепна работа. Така че виждате, че можем да свършим много неща дори на регионално ниво. Тази мрежа на жените е много силна. Разбирам, че квотите са само инструмент, но ако имаме такъв инструмент, защо да не го използваме? Казахме, че имаме 31% жени в парламента. Зелените са, имат най-много жени. След това около 40% жени са в либералните партии. А пък в НП има само 23% жени. Така че е много важно да променим политиката. И да, да не забравяме, че 52% от населението на Европа са жени. И има само една партия, която ни подкрепи открито. Ние изготвихме един манифест манифест за нашите граждани. Госпожа Валстрюм говори за дискусия. Да, наистина, трябва да говорите на обикновените хора, трябва да ги заинтригувате. И ние направихме едно проучване, че повечето жени и също така доста мъже ще считат, че политиката е управляване управляване не от мъже. Ние трябва да променим това схващане. Само така можем да променим нещата за равенството за половете. Моля, заинтересувайте се от тези материали, но определено сме горди, аз лично съм горда от всички постижения до тук. И между другото, знам, че съм много бърза, с което не улеснявам работата на преводачите, извинявам се. Знам, че ще имаме и избори. Знаеме какво се случи и в Ирландия, в Холандия, в Франция жените искаха да кажат не. Това беше и ясен сигнал. Именно за това Социалистическата партия изготви тази брошурка Европа чрез очи, през очите на жените. Сега говорим за криза. Кой се справя с кризата? Кой носи последствията? Банките ли? Компаниите ли? Или обикновеното население? И жените. Вярно е, че е, всички са засегнати, но нека да не забравяме ефекта върху по-слабите социални прослойки. И нещо друго много важно. Преди парламентарните избори много е важно да видим какво мислят жените. Защото политика от жените може всъщност да, да има само добавена стоеност върху нашата политика. Такова е мнението на повечето жени, които анкетирахме. Много съм доволна, че чешкият министр е тук сред нас. Но искам да ви попитам, вие, които сте на отговорен пост, какво сте направили за присъствието на жените тук? Има само трима жени в квотата на унгарските кандидати. Мисля, че за моята страна, примерно, аз направих възможно най-много, но явно то не е достатъчно. Разбира се, трябва да говорим за жени и за дискриминация между половете. Повечето жени казват в това отношение, че те никога не са, били, а, не са считали, че са третирани наравно с мъжете. Повечето от хората, било то мъже или жени, вярват, че неравенството между половете, което се е, практикува все още, е всъщност проблем. Така че моля колега Владимир Шпидла да се направи всичко възможно да затвори тази разлика, да се намали. Той каза, че ще трябва, каза се, че ще трябва 100 или 70 години. Мисля, че това е много време. Ще трябва обаче да ускорим нашата крачка. Жените са много заинтересовани от европейските въпроси и са заинтересовани да знаят какво правим ние тук в Европейския парламент. 31% от жени има в парламента, докато по-голямата част от докладите се пишат от мъже. Така че нека да докажем, че ние също можем да се справим с такива доклади и че можем да го направим дори по-добре. Нека, нека да видим все пак и добрите примери. С Запатеро имахме такива добри примери. Ето има все повече, все повече а, жени в правителството. Примерно имахме а, министър, която беше бременна и която върши също така добре своята работа. Това показва, че общество с управление от жените е възможно. По само по този начин можем да запълним също така и демографските проблеми. 80% от жените на датския, в Дания работят. При все това те съчетават много добре личен и а, служебен живот. Всичко е възможно, когато, когато всъщност имаме добри условия. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа Зита Гормай за нейното изказване. И сега преминаваме към специализираната част на нашата днешна конференция. В началото беше казано, че нашата комисия възложи провеждането на изследване относно избирателните квоти в отделните държави членки на Европейския съюз и това изследване беше извършено от Стокхолмския университет. Давам сега думата на госпожа професор Далеруп която ще ни представи резултатите от това изследване. Моля, госпожо професор, имате думата. Благодаря. Нека първо да благодаря на комисията, на председателката за поканата да говоря тук на тази важна конференция. Както вече казахме, направихме проучване на а, съотношението мъже-жени в а, изборите и в управленията в а, Европа. Вярно е, съществува все още разлика. Чувам какво се казва на този дебат тук, но също така можете да видите и в проучването ми, че вече много държави използват видове квоти. Квотите са катализатор за промяна. Можете да бъдете за, може да бъдете против, но със сигурност квотите са катализатори за представенето на жените в политиката. Но ще се върна назад 50-60 години. През 40-те и 50-те години политиката беше изцяло мъжка област. Ако е имало жена, тя си остава чужденец, така да се каже, и, и е, рядка птица. Така, както го каза и госпожа Лолин. В е, много страни жените са получили правото да гласуват след Първата световна война, при все това много малък брой от тях са били избирани. Нека да не забравяме, че 50 години по-рано изцяло мъжко заседание не е било считано за недемократично, защото по принцип мъжете са били хората, които участват в политиката. Виждали ли сте? Виждали ли сте, примерно, кампания за, недемократ... за борба срещу недемократични принципи, дори въпреки, че в някои страни жените са получили правото да гласуват едва през 1971. Много, много жен... много мъже започват да считат обаче, че не е, дем... не е демократично да няма абсолютно никакви жени. Винаги сме искали повече жени в политиката, но днес целта е равенство между половете, повече действия в тази насока, нова лоби кампания за 50 на 50% представеност и например Африканския комитет за развитието също е много прогресивен в тази насока. Така че имаме нова реч сега, ново мото, свързано с равенството между половете. Не ме разбирайте погрешно – Включването на жените в политиката не е единствения начин да се подобри демокрацията. Включването на жените няма да подобри проблемите, да оправи проблемите. Говорим за запълването на един, на, на един демократичен дефицит, така да се каже. Но факта, че мотото ни се променя и това, което правим, се променя, вече е важно. Някои казват, че равенството ще дойде от само себе си с времето. Мисля, че това е един модел, който е много пасивен. И днес всички си даваме сметка, че това не е правилният начин на работа и че трябва да бъдем активни, ако искаме да променим нещата. Мисля, че нетърпението дори в тази зала нараства спрямо неравенството. И това във всички държави по света. Днес имаме важен, важен момент, важен опит да променим това неравенство. Смея да твърдя, че през изминалите две десетилетия равенството между половете залегна в конституцията на почти държа... 50 държави по целия свят. По-точно, 47 държави вече имат и използват думата равенство между половете в своята конституция. И много парламенти въведоха квоти за собствените си избори. Когато гледам контекста днес, виждам различни мнения. Но едно нещо е ясно – ще се промени позицията на жените в институциите. Мисля, че най-важното нещо е да погледнем как работи системата. Аз идвам от скандинавска държава. Аз съм гражданин на Швеция, но съм дъчанка по происход. И е, това, което беше направено в тези държави за жените, започна там да се види как работи по принцип системата. Някои ще ме обвинят, че обвиняваме едва ли не гласуващите. Ще ви кажа, не е вярно. Чух подобни истории в Германия, в Марокко. Много, много пъти се казва, че жените не гласуват достатъчно за жените кандидати. Според статистиките, мъжете гласуват за мъжки кандидати, за мъже. Определено това е статистиката. Второ, погледнете политическите партии. Политическите партии направят в момента всичко възможно, за да увеличат представителствата на жените Имаме много добра перспектива в това отношение. Мъжете, за съжаление, обаче все още много често заемат по-добри постове. Около 50% от представителите казваме, че квотите пропускат 50% места за жените. При все това 63% избрани са, те са мъже. И ако жените бъдат избрани с 50%, хората като че ли ще се оплашат. Имаме много страни с подобен опит. И тук се прилагат едни двойни стандарти. Ако имате комисия или парламент с 35% жени, това означава 65% мъже. Вярно е, някои ще кажат, добре, че жените поне са представени. Но, ако примерно имаме 50% жени или 55% жени в а, тази комисия, същата комисия, много хора ще кажат, а, жените доминират. Тук говорим за избори и за номинации. Мисля, че е важно да видим какво е влиянието на жените при взимането на решения. Било то Давос, на економическия форум, било то да видим броя на жените, на снимките, които сме направили на заседанията на Европейския съюз. Но нека да погледнем също така и в по-неформални мрежи. Много комисии, над 400, в рамките на европейските институции и там статистиките почти мълчат. Квотите не са единственото нещо, което можем да направим. Те са само част от нашата борба. Това е моето послание. Тези квоти могат да бъдат въведени по съвсем различни начини, под различни форми. Но факта е, че когато те не се прилагат в официалния си вид, много хора считат, че нищо не се прави и биват разочаровани. В пет страни в Европейския съюз има квоти на доброволни начала дори и в 8 страни все още няма квоти. Мислите ли, че ще имаме представяне на жените в парламентите, ако няма квоти? именно благодарение на въвеждането на тези квоти получихме изключително високо представяне на жените в различните институции. Но, нека да не забравяме. Тук понякога чувам гласове за дискриминацията на мъжете. Особено в Швеция също чу, го чувам. Когато говорим за 50% мъже и 50% жени, Нека да не забравяме, че има, примерно, много повече мъже, които се кандидатират от броя на жените. Може ли в такъв случай да се прави квота 50 на 50? Може би ще е добре, макар че не винаги е възможно в избирателните списъци да се да им кандидатите са подредени мъж-жена, мъж-жена. Трябва също така да подчертая критиката си към някои квоти в Европа, които не работят, не функционират добре. Франция е добър пример в това отношение. Аз лично съм много вдъхновена от френската политика, но квотите им определено не работят. Като че ли квотите по никакъв начин не пасват на избирателната им система. Така не може да се функционира. Много е сложно да се прави система за квоти, особено в отделните избирателни райони. Когато кажете 50% трябва да са жени, примерно, въпросът е има ли толкова жени кандидати в отделните избирателни райони. Тук ще говоря за Испания, със сигурност това ще се навлека още, още гняв от друга страна. Мисля, че в Испания нещата стоят великолепно. Испания се развива великолепно в това отношение. Тя прави огромен скок напред, за разлика от всички други страни. Но в Испания системата за квоти казваше, че трябваше да има 36% жени избрани. или поне да има жени между първите двама или трима кандидати, които са избрани. Аз не казвам, че системата с квотите е единствения начин да се реши проблема. Има много други варианти. Можете да видите е, как функционират квотите в проучването, което е, ви представих. Но мисля, че настоящата дискусия относно новите позиции така както го спомена и госпожа Валстрюм, показват много добре как стоят нещата. Политиците обсъждат обсъждат политиката, повечето от тях все още са мъже и като че ли никой не споменава за това къде са жените и а, до каква степен жените са представени. Имаме много неформални квоти в синдикатите и други. Но когато започне да се говори за жени, започне веднага да се говори за компетенции колко са квалифицирани жените. Смея да твърдя, че в европейските държави жените са точно толкова образовани, колкото и мъжете. Тази дискусия относно компетенциите всъщност е претекста да се, и начин да се скрие факта, че мъжете предпочитат да а, взимат на работа мъже. Не обвинявайте гласоподавателите, не обвинявайте жените. Обвинявайте институциите, които не включват жените, не включват иммигрантите. И променете институциите, същите тези институции, за да могат те да функционират. Много неща се случват по света. Радвам се, че поне в Европа виждам нещата да се развиват. Не казвам, че квотите решават всички проблеми, но това е добър начин да започнем от някъде и да се зададем въпроса как и защо трябва да са представени жените и каква да е правилната стратегия. Желая много приятен 8 март на всички от вас. Благодаря. Ďakujem veľmi pekne. Благодаря, госпожо професор Руб за направената от вас презентация на резултатите от едно много полезно изследване. И аз изразявам убеденост, че това изследване ще бъде вдъхновяващо за предстоящите избори за Европейски парламент и е, за национални парламенти в някои страни. Сега е, искам да обясня системата на изказванията в следващата дискусия. Е, те не бива да превишават времето от две минути. И сега искам да посоча, че е, ще участват и е, членове на Европейския парламент. Ще се изказва един представител на Европейския парламент и представител на Национален парламент, респективно неправителствена организация. Този път искам да започна с Европейския парламент. Давам думата на госпожа заместник-председателя на Комисията по правата на жените и равенството на половете. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички. Дискусията беше вълнуваща. Е, чухме опис на положението в различни страни, какво е влиянието на жените в държавите членки и изобщо в Европейския съюз. Това, което ме тревожи особено е слабото участие на жените и на мъжете и особено на жените в европейските избори малко жени отиват да гласуват. И за да се постигне целта от 50-50, трябва да се работи. Какво трябва да се направи? Трябва да се посочат конкретни резултати за правата на жените. Ние трябва да докажем на жените в нашите държави членки и в Европейския съюз, че нещо се случва във връзка с разликата в възнаграждението, е, че има разлика в заетостта, и защо трябва да им покажем, че правим нещо, че правим нещо примерно и за възрастните хора, и за сексуалното робство, и защо необходими са конкретни резултати за това, че живота на жените се е подобрил. Вярно е, че се правят много неща, но Европейския съюз е изграден от, жи, от мъже за мъже. И мога да посоча примери, примерно примери от е, настоящето. Примерно, когато говорим за финансовата криза, е, в комисията дойде група от експерти, за да се мисли как да се решава кризата и в е, тази група имаше 8 мъже. Какво трябва да се прави, за да се търси решение на кризата? Мъжете участват в финансови спекулации, в рисковани начинания и те сега търсят решения. А трябва да се обърнем и към познанията на жените, за да се търсят варианти. Аз като представител на лявата партия в Швеция знаем, е, че нашите избирателки и избиратели изискват да има жени на ръководни длъжности. Списъците на нашата партия всъщност се доминират от жени, защото избирателите настояват за това. Е, и е, списъците на всички партии трябва да бъдат балансирани, така да има равно представителство, но а, е, трябва сериозно се заем с работа, за да може това да стане във всички държави членки, за да може правата на жените а, е, да се разглеждат сериозно. Не трябва да има също така и е, структурна дискриминация възоснова на половите различия. Благодаря, госпожо Сансън. Сега давам думата на представителя на Българския парламент, господин Чарнев, който е член на Комисията за човешки права. Моля, имате думата. Да, благодаря. На първо място бих искал да внеса известен оптимизъм по нестандартен начин и по нестандартен път. До тук чутото от мене наистина е а, вълнуващо и доста осветляващо въпроса за това, което трябва да се направи, за да имаме равни права на жените и мъжете. Но аз бих искал да третирам въпроса, който беше поставен много, много добре, много умело и от професор Далеруп, и особено от колегата Свенсон, в, своят, споделяки с вас своя собствен опит. В последните местни избори, които участваше и моята политическа формация, която далеч не е нито лява, нито центристка, се сблъсках с следният феномен. В един регион ние имахме за кандидат млада и наистина добре изглеждаща жена, която доста добре представи своята кандидатура и само заради това, че имахме най-приятно изглеждащия кандидат, ние бяхме на едно от първите места. Това ни накара да се замислиме и да установиме, че може би а, женското лице, особено в един по-радикален сектор, действа много по-добре на избирателите и доста по-мотивиращо те да гласуват, отколкото едно свъсено мъжко лице. Естествено в сферата на а, да, това ни мотивира специално в нашата партия. Аз се извинявам, че ангажирам вашето внимание само с една партия, но нашата партия далеч не е нито лява, нито центристка. Тя е далеч в дясно. Това ни мотивира на тези евроизбори ние да сложиме за водач отново жена. Защото сме убедени, че това е водещата и печелищата фигура. И това ще бъде от тук нататък печелищото по мое мнение, като действащ политик, наистина женските кандидати, кандидатите жени, далеч по-категорично изявяват това, което носят като политическо послание. Убеден съм. И мисля, че не бива толкова да се драматизира липсата на квоти. Квотите ще се наложат от само себе си. Жените са наистина добре работещи в политиката. Благодаря за вниманието. Ďakujem veľmi. Благодаря на Италия на Българския парламент. Госпожа Пао има думата. Благодаря, госпожо председател. Понякога имаме впечатление, че и темите, свързани с Международния ден на жените, като че ли се поизчерпаха. Що се отнася до това, което беше казано днес, едно е ясно. Фундаментите за равенството на половете са от много по-отдавна, отколкото чисто формалната правна уредба. Ние знаем обаче, че разполагаме с законодателство, единствено с законодателство, що се отнася до Европейския парламент и до националните парламенти. С този проблем ние се сблъскваме най-вече когато става дума за доклада за равенството между половете, защото голяма част от проблемите са извън законодателната област. И ясно е, че нашето законодателство е устаряло. То е от 59-та година. От тогава има забрана за всякаква дискриминация по отношение на заплащането на труда на мъжете и жените. Но алармиращи са актуалните данни, които говорят, че тези разлики в заплащането се увеличават. Има тенденция на спад на тези разлики, но като цяло развитието на тенденцията не е праволинейно. В законодателните актове не може да се намери решение за всичко. Например, проблемите на пазара с пазарните сектори или разпределението на ролите в семейството, но въпреки това ние сме конфронтирани с факта, че единственият инструмент, с който разполагаме е законодателството и това се отнася и за квотната система. Тук също като инструмент имаме само законовите мерки и нищо друго. И и за това изразявам убеденост, че трябва да се изясним едно. От равенството де юре до равенството де факто трябва да се извърви много дълъг път. Въпреки, че е, ние имаме единствено правни инструменти под ръка, разполагаме само с такива. Нашата отговорност в Европейския парламент и в националните парламенти е незаменима. Ние можем да поемем тази отговорност и всъщност тази отговорност не може да бъде поета от никой друг. Ние трябва да създадем обществените условия за приложение на тези правни актове. Изразявам убеденост, че законодателството е добро, но е твърде неефективно в приложение. Тому това е моето изказване. Благодаря, госпожо Бауър. А сега от името на националните парламенти, госпожа Франсуас Калтрон от Френския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за организирането на тази среща, която ни позволява да обменим мнение. Бих желала да дам погледа на Франция и да разясня какво сме направили ние, защото чуха някои забележки. Първо, тръгнахме от констатацията, че е, що се отнася до мястото на жените и представенето в политиката, не можем да говорим и да оставим нещата само на историческата еволюция. Видяхме, че за изминалите 50 години почти нищо не е направено, така че трябва да имаме по-агресивни, така да се каже, мерки. Тогава беше гласуван закона за равенството между двата пола и този закон се приложи за всички избирателни списъци. Този закон не постави особени проблеми, що се отнася до менталитета, защото нашето общество беше готово да гласува за жените. Този закон постави повече проблеми пред политическите партии. И втората мярка, която взе моята партия, аз съм социалист, за всички избори в различните избирателни райони да запази, така да се каже, избирателни райони за жените. Тоест там мъжете не, може, не можеха да бъдат кандидати. Разбира се, това повдигна много въпроси, много критики. Имаше две гласувания, които бяха проведени така. Ние успяхме да изберем жени, Понякога избирателните райони изглеждаха много трудни и много хора си казваха надали жена може да бъде избрана на този пост за този избирателен район. Но жените определено доказаха, че няма табута и че могат да бъдат избрани на която и да била територия, а също така и че няма табута, защото избирателите успяват да ги оценят и за това мога да кажа да живеят жените. Мерси боку. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Крана. Аз съм била на много конференции във връзка с Международния ден на жените, за разлика от госпожа Лулинко, обаче съм била само в социалистическата парламентарна група. Сега, що се отнася до равенството на жените, е, тук мога да кажа, че ситуацията се е влушила с 17%. Виждаме, че от 1999 е, година е, разпределението между мъжете и жените в Европейския парламент не се е променило. Има стагнация и смятам, че тенденцията дори е малко по-лоша. Няма смисъл да слушаме само красиви слова, както от господин министра на чешкото председател председателство. Мисля, че по този начин няма да решим проблемите. През следващите дни ще има заседание на социалните министри и чешкото председателство дори се съмнява в целите от Барселона, които са насочени към обединяване, съчетаване на професионалния и семейния живот. Тенденциите в моята страна Германия при неравното заплащане са още по-лоши. Аз аз мисля, че а, тенденцията за минимално а, трудово възнаграждение е а, много добра за жените. Банковата криза, а, между другото, е а, нещо, в което, в чието решаване участват само мъже. А, аз бих подкрепила и норвежкия модел да се включат повече жени в управителните органи на дружествата в частния сектор. Това е една важна задача, с която трябва да се занимае комисията и то още преди изборите. Тя може да постави това като една от целите на своята политика. Ние изискваме от комисията наистина ефективни мерки, насочени към а, недопускането на дискриминация. Предложението, което е представено в парламента, обаче не включва пола като критерий но а, дискриминация по пол има не само на работното място. Ние сме разработили решения и а, сме постигнали а, и в другите сфери да бъде отстранено недискриминираното по пол. Радвам се много, че е възложена задача и на Джендър института. Това може да способства за постигането на напредък и ние в парламентарните групи тук в парламента успяхме да наложим института равнопоставеност, но когато сега се вземат решения за милиарди, и когато става дума за лоши резултати на мъжете като банкови директори и е, заемащи е, високи позиции в економиката, това наистина ме ядосва. Ние, е, жените, наистина имаме големи проблеми. Трябва още много да се направи. Трябва да излъчим ясни послания и. Е, в крайна сметка и мъжете да развият съзнание за равенство между половете. Не твърдим, че жените сме по-добри генерално, но мисля, че ако вземем нашата задача в наши ръце, т.е. да искаме равнопоставеност 50-50 в Европа, това би било добър знак. Благодаря. Благодаря на госпожа Гелнер. А сега давам думата на представителката на гръцкия парламент, госпожа Димитра Рапакло, която е член на постоянната комисия за равенство между половете и е, права на е, малолетните и непълнолетните. Преди да дам думата на нея, искам да поздравя най-сърдечно сред нас заместник-председателката на Европейския парламент. Тя е и член на Комисията за права на жените и равенство на половете, госпожа Краца. Благодаря и сърдечно добре дошла. Значи, сега думата има госпожа Рапакло. Благодаря най-сърдечно за поканата и за това, че ми давате думата. Аз съм единствената депутатка в горната камера на гръцкия парламент. Искам да кажа нещо във връзка с използването на езика на знаците. От две години е, съм в гръцкия парламент, така че няма много богат опит, но за мен е голяма чест да участвам в такава конференция, организирана по повод Международния ден на жените. От дълги е, години слушаме за правата на жените. Това е едно дълго развитие. Жените преминаха през това развитие, борим се непрекъснато за нашите права и е важно да подобряваме условията за живот на жените и да очертаем ясно нашите приоритети, защото ролята на жената в съвременния живот е много важна. Жената има много роли. Тя е съпруга, майка, трудеща се и освен това, тя носи много отговорност в социалния живот. Жените се грижат за децата и, както казах, жената изпълнява много роли, а мъжете трябва да ценят това. Това многообразно участие на жените в обществения живот и мъжете трябва, освен това, да се съобразяват с потребностите на жените и да идентифицират тези потребности. Ние очакваме наближаваме на изборите за Европейски зачитат правата на жените, на участие в изборите и да бъдат избирани в тях, не само да гласуват жените трябва да получат същите права на участие в политическия живот, трябва да получат и същите права на развитие на кариера. В Гърция ние полагаме много усилия, борим се много за правата на жените, за участието на жените, също и чрез нашето движение. И В Гърция има една 4 годишна програма за приоритетите националните приоритети в политиката и а, дейности във връзка с а, равенството на половете. Ние постигнахме много в рамките на тази програма, най-вече за жените с увреждания така че те да участват активно в политическия живот. Например, жени, които трябва да се грижат за деца с увреждания, да имат равно право на достъп. За тях постигнахме много. Много е важно също да се борим и срещу дискриминацията. На нея трябва да се сложи край и още нещо, което във всички случаи трябва да вземем предвид в нашата дейност и то във всички страни. каква е нейната позиция, какви са нейните цели, какви е, предложения тя може да излъчи и как е, могат да се постигнат е, целите във връзка с равенството между половете. Какво бихме посъветвали една жена, която иска да бъде активна в професионалния живот, да направи кариера, но да изпълнява и другите си роли? Какво можем да я посъветваме? Каква политика се осъществява в отделните страни по отношение на жените? Какви позиции се заемат по отношение на жените. Аз тук искам да чуя конкретни неща. Искам да чуя каква е позицията на отделните страни и на политиците, мъже и жени. Аз искам а, да чуя конкретни неща във връзка с жените, които се борят. Това не е същото, ако сравним с мъжете. Мъжете имат много по-малко задължения от жените. Мъжете мислят с лявата половина на мозъка, а жените с дясната. Какво означава това? Трябва да правим разлика между типовете мислене. Е, кой е по-динамичен? Кой е по-силен? Жените, жените имат сила и енергия. Те изпълняват много роли в живота и затова знаят как трябва да се борят. Ние дойдохме тук, за да чуем конкретни предложения. Благодаря за вниманието. Ďakujem veľmi pekne. Благодаря на госпожа Рапогло, която ни посети миналата година и се радваме много, че и тази година виждаме сред нас. А сега давам думата на госпожа Краца. Госпожа Краца, имате думата. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και... Благодаря, госпожо председател. За мен е голяма чест да бъда сред вас днес по време на тази конференция, която е особено важна. Няколко дни преди Международния ден на жените се провежда тази конференция и на нея трябва да направим баланс, да изготвим програми, но както казах, няколко месеца остават до изборите за Европейски парламент и затова темата е толкова важна в рамките рамките на тази проява се концентрираме върху важни теми, трябва да е, дадем нашия принос и е, да е, се получи обмен на мнения. Трябва да подкрепим идеята да бъдат избирани повече жени в Европейския парламент, които да поемат важни задачи в него, защото обикновено в рамките на партиите се вземат тези решения и това не винаги съответства на целите на жените. Значи партиите трябва да участват по-активно по отношение на укрепването на ролите на жената. Това е свързано и с позициите, които предопределят партиите на жените. И точно това трябва да подчертаем. Трябва да се направи проверка каква е ситуацията във всяка отделна държава членка. Госпожа Рапоглу вече спомена това. Ние трябва да работим заедно. Трябва да се преборим за някои факти. От статистика до провеждане на изследвания, до обмен на информация и евробарометър трябва да се използва много много специално тук. Има изследване за европейските избори. Що се отнася до демографските и социологическите изследвания, които са направени преди изборите, те бяха публикувани вчера и за съжаление аз вчера не можах да присъствам, но е много важно, много интензивно да имаме предвид всичко това, цялата тази проблематика и то във всяка държава членка. Изобщо изследвания изследванията, последиците, които е, извеждаме от резултатите им, всичко това е много важно, е, за да можем да изострим интереса на жените към конкретни теми, свързани с семейството, с ежедневния живот, с безработицата, с покупателната способност, с грижите за децата, е, най-вече при случаите на развод и освен това мъжете доминират нашето общество и ние като жени установяваме това. Над 70% от мъжете признават това, 50% от жените казват, че е важно равнопоставено участие и то не само в борбата за успех, не, защото те смятат, че по този начин и обществото ще стане по-добро. Това беше казано много често днес на нашата конференция. Споделяме това мнение, но то трябва да се претвори в международни международните реалности и то точно по време на изборите за Европейски парламент. Ние имаме много жени, много задължения като жени. Трябва да наложим нашите идеали, нашите виждания в политическите партии, в обществото, за да постигнем на европейските избори по-голямо участие на жените, по-силни позиции в диалога, що се отнася до задълженията на мъжете и жените. Сърдечно благодаря и съм на ваше разположение за сътрудничество сътрудничество, както на европейско ниво, така и в държавите членки, където ще се провеждат избори. Благодаря. Благодаря на госпожа заместник председателя, а сега давам думата на представителка на Националния парламент на Франция. Тя е член на Комисията за правата на жените. Това е госпожа Кото. Благодаря ви. Всъщност бих искала да задам два въпроса. Първо, как да мотивираме политическите партии и жените за да участват в политиката? Как да мотивираме политическите партии по силата на закона? Фраската конституция не позволяваше квоти и заради това гласувахме закон за равно представителство на мъжете и на жените. Сега, специално квотите. Квотите означават е, по някакъв начин да се засегне разнообразието. Разнообразието и биоразнообразието също е борба, която трябва да водим. Е, сега, как да мотивираме политическите партии? Има две възможности, е, първото, което приложихме, бяха глоби. Политическите партии плащат глоби, когато няма достатъчно кандидати. И второто е да няма съвместяване на мандити. Да няма съвместяване на мандати както последователно във времето, така и едновременно. Е, да се упражняват няколко мандата. По този начин, първо се сменят политиците, които управляват и второ има много повече политици. Но основният проблем е как да мотивираме жените да се занимават с политика. Защото това не е е тяхно пряко занимание. И за това смятам, че Европейския съюз трябва да изиграе много голяма роля при е, гледането на децата. Трябва да се разпредели времето, за да могат имат време, жените свободно време за политически занимания. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Котал. Давам думата на госпожа Естрела, е, която е заместник-председател на Комисията за права на човек, на жената в е, Европейския парламент. Благодаря ви, госпожо председател. Вярно е, че е, една година по-късно ние отново обсъждаме същите теми и повтаряме същите аргументи което е отрицателен знак което означава, че не е осъществен достатъчен напредък, е, е, че не са били взети мерки, е, които да доведат до резултати и че в крайна сметка тези мерки не са довели до по-засилено равенство между мъжете и жените. Когато чух представителя на българския парламент, Е, така се убедих отново. Отново се убедих в необходимостта е, да се водят по-активни дискусии, за да се промени начина на мислене за да се борим срещу стереотипите. Жените имат всички права, с които разполагат и мъжете. Е, всъщност те имат достатъчно права, за да се развиват професионално, имат е, равни права с мъжете, е, за да участват в взимането както на политически, така и на економически решения. Не става въпрос просто да се запишат жените в списъците на кандидатите, за да, защото са красиви. Това не е избор за мис. Е, защото при избори е, се удостояват кандидатите и кандидатките съобразно е, техните заслуги и затова е много важно те да имат и убедителни идеи за избирателите. Има два основни проблема, които възпрепятстват по-активното участие на жените – от една страна, е, затруднението да се съвместява професионален и семейен живот, а от друга страна, разликите в заплащането. Тези два въпроса вече бяха обсъждани тук има много голяма разлика в е, е, трудовото възнаграждение. Това е нещо, това е лош признак. И заради това искам така да се похваля, че в моята страна разликата е, в заплащането е само 8%, т.е. половината от средната стойност за Европейски съюз. Трябва да се борим е, срещу е, тази разлика в заплащането, защото жените имат същите права, както мъжете, да получат възнаграждение за работата, която са свършили. Сега, можем да се спрем на участието на жените в политическия живот и в изборите. Твърди се, че жените проявяват по-слаб интерес от мъжете към избори, а от друга страна ни се казва, че в страните, където жените са по-широко представени в ръководните инстанции, съответно и самите жени проявяват по-шив интерес към политиката и искат да участват по-активно. Ето защо трябва да се обясни на жените как работи Европейския парламент, какви са неговите правомощия, е, да стане видима работата на депутатите за да разберат жените, че този Европейски парламент служи за нещо и да знаят защо изобщо да отидат да гласуват. В страните, където е, има слабо участие на жените в Европейския парламент, трябва да се разбере, че системите за квотите или законите за равно представителство ще доведат до по-добро представяне на жените в е, ръководните органи, но също така и за борба срещу е, въздържалите се се на избори. И в крайна краща жените ще отидат да гласуват. Тоест, всички ние тук трябва да мобилизираме жените първо да се кандидатират и второ да гласуват на следващите европейски избори през юни. Благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник-председател. Сега Мога да посоча, че ще говори още една жена депутат от Португалия. Тя е член на Комисията по етика, образование и култура. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Комисията за правата на жените и равенството на половете за провеждането на тази конференция. Благодаря и на всички представители на националните парламенти, които дойдоха тук. И е, на първо място е, мисля и благодаря на жените за това, че отново ние празнуваме нашия международен празник. Аз съм член на Комисията по етика и култура и естествено в тази комисия се обсъждат и въпроси свързани с семейството. Всеки вид за бор... метод или способ за борба с дискриминацията попада в компетенциите на тази комисия. Също така всички форми на насилие срещу жените и тяхното недостатъчно представителство в обществения живот. Моята съотечественичка госпожа Стрела, която говори току-що, облегчава моята задача. Ние в Португалия започнахме един цикъл и се грижим за по-голяма равнопоставеност е, Социалистическата партия направи законодателно предложение на парламента, беше прият е, е, този законопроект и 33% представителство се осигурява от този закон. Естествено, този закон се отнася и до, жен, до мъжете, защото те също трябва да бъдат равнопоставени, но в момента трябва да се прави повече за жените, това е ясно. Сега през 2009 година ние сме изправени пред нови предизвикателства. Става дума за това как от тези правни задължения може да се изведе нещо за практиката, как жените да бъдат включени в избирателните листи. Всяки трети, който е включен в листите, е, би трябвало да е жена, трябва да има е, достатъчно е, широка представеност, също и в Европейския парламент, при нас в нашия парламент, а също така и на местно ниво трябва да бъдат представени повече жени. Що се отнася до местните и регионалните власти, добре, това не е обичайна практика, но що се отнася до националните парламенти, там а, имаше някакво подобрение и се надявам много, че в Европейския парламент а, ще преживеем а, един голям качествен скок на предстоящите избори. Благодаря. И сега давам думата на една словашка колега, госпожа Зита Плещенска, която също е член на комисията. Благодаря, госпожо председател. Е, господин Коцев. Радвам се, че точно вие като представител на чешкото председателство присъствате на нашата конференция, участвате в нашата дискусия. Уважаеми дами и господа, наистина е радостен факта, че днес можем да говорим по тази важна тема – ангажимент на жените в политиката. Аз се радвам много, че ми беше даден шанс в продължение на 5 години да работя в Европейския парламент и да представлявам моята страна Словакия. Словакия жените успяха да покажат убедително, че могат добре да се справят с политиката, защото кой по-добре от тях може да разработва законодателни предложения, отнасящо се до семейството и децата от жените. Жените поставиха и добри акценти в практическата работа и в националните парламенти. Ние и имаме доста жени, които се занимават с наука и укърпихме тяхната роля там, ще бъде наша задача да убедим нашите избирателки да участват в изборите и естествено трябва да убедим и мъжете за това, че жените са носители на нова култура, на нова политика, на нови сигнали и е, те са част от политиката. Аз вярвам, че днешната дискусия ще е, ни изведе напред е, в постигането на нашата цел 50 на 50 чрез една честна предизборна кампания и че ние ще можем да изпълним новите задачи, свързани с е, равенството на половете. Радвам се, че 10 жени от моята политическа група са участвали днес и се надявам, че че те ще дадат е, добър принос в словашката политика. Благодаря на всички и желая всичко добро. Благодаря госпожо Плешинска. сега давам думата на представителката на Харватския парламент, госпожа Кармила Капарина. Тя е член на Комисията за правата на жените. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Проблемът за участието на жените не е само на национално ниво, то е всъщност проблем на цялото общество, защото иначе губим цял потенциал, както в демографски план, така и в социален. Равенството между половете вече е развито в Хърватско. През юли 2008 беше прието законодателство за по-високо участие на жените в политиката, най-вече чрез квоти в политическите партии. Разбира се, това предизвика противоречия, дискусии, но по този начин се увеличи политическото участие на жените. Те заемат се повече и повече ръководни постове в партиите. И най-накрая беше признат факта, че жените са над половината от населението на страната и че са жизненоважен фактор за развитието на демокрацията, а също така и за економическия напредък. Всеки знае, че жените имат много отговорни са много отговорен фактор по време на криза, но че те са също така и най-засегнатите в същата тази криза. Те са изложени на много повече риск. Именно за това трябва да има повече жени в ръководните органи на, всичко, на всякакви нива. Много важно е също така да намерим начин да мотивираме жените да участват по-активно в политиката. Някои от тях смятат, че това е трудно, защото те винаги са били оставени на заден план в исторически и традиционен а, план и винаги са били тези, които се грижат за семейството. Определено, именно за това имаме нужда от правна рамка. Тази правна рамка беше напълно приложена в Харватско. И в Харватско беше решено да се включат повече жени в първите няколко, между първите няколко кандидата на избирателните списъци. Хрватският парламент се посвети на тази тема. Имаше противоречия, но най-вече неправителствените организации, но също така и много правителствени се съгласиха с факта, че е дошло времето да имаме по-голямо представене на жените в политиката, защото това ще допренесе за просперитета на обществото като цяло. Благодаря ви. Благодаря за вашето изказване. А сега давам думата на госпожа Крайто, нашата колега от е, комисията. Благодаря. Cetățenii europeni au o anumită nemulțumire față de politică și politicieni. Politicienii sunt... съм. Благодаря. Да, ние със сигурност не сме очаровани от политиците. Става дума за хора, които желаят да упражняват власт и да запазят тази власт. Хората не са доволни, но недоволството е, е различно в отделните страни. Има страни, в които жените са представени много силно и там политиката не е толкова корумпирана, а администрацията е по-компетентна. Например, структурата на бюджета показва, че е, там, където жените са представени в по-голяма степен, разходите за обществени нужди, за образование, за здравеопазване са по-високи в зависимост от участие на жените. Обаче, например, разходите за отбрана, за сигурност, за информационни услуги, далеко съобщения са непропорционално високи в сравнение с участието на жените. И още нещо. Да се поема риск, това е нещо, което е, проличава по различен начин, в зависимост от участието на жените. Не трябва, и това е ясно, да споделяме предразсъдъци. Жените са компетентни в политиката. Те имат професионален опит и квалификация. 57% от тези, които са завършили висше образование, са жени. Ние знаем това. Е, смелост и политическа воля жените също имат, обаче е, тя не се проявява в обществения живот, е, защото жените просто нямат средства. В много държави членки, в много държави се получава един омагиосен кръг нези, които имат по-голямо влияние и повече средства, те участват по-активно в политиката и това много често не са жените. Общественият живот живот е, трябва да дава възможност е, да бъде чут е, гласа на жените. Също така а, има все още трудности при съчетаването на професионалния и семейния живот. Така че а, и за преодоляването на а, тази а, пречка трябва да съществува политическа воля за промяна не смятаме, че нищо не е постигнато. Постигнати са вече редица промени, но ние трябва да се погрижим за необходимите е, реформи в законодателството в името на жените. Благодаря. Благодаря на госпожа Крето. А сега давам думата на госпожа Маргарита Петкова от България. Моля. Добър ден на всички. Голямо удоволствие за мен да направя едно малко уточнение, че жените, които работят в политиката в моята страна, в България, и представляват Социалистическата партия, са наистина оценени не само по своите физически достоинства, а най-вече по работата, която ние оставяме в обществения живот. Така че това е едно голямо предизвикателство към всички хора на България. И аз използвам Международната конференция, за да поздравя вас организаторите и да не забравяме, че сега, когато честваме Деня на жената, трябва да си поставим и най-сериозните задачи, защото това, което ще бъде предизвикано като работа при нас в Националното обединение на жените социалистки в България е и новата ни дейност, свързана с финансовата криза. Благодаря на всички и ви пожелавам и честител празника на жената. Благодаря. Ние също ви пожелаваме всичко най-хубаво и сега давам думата на нашата колега госпожа Пагано. Тя е депутат в Европейския парламент. Моля. Благодаря ви, госпожо председател. Имам чувството, че международният политически дневен ред се е променил следствие на кризата. Кризата е, разваля условията на живот на гражданите и е, засяга в най-голяма степен е, жените. Сега, е, мисля, че е, темата за представителство на жените може да стане второстепенна и е, да е, отстъпи място на социалните проблеми фактически само един интелектуален елит да се занимава с равното представителство на жените. Истината е, че жените са извън е, пазара на труда. В Италия бяха съкратени много хора. Е, в Южна Италия 20% от жените са безработни, а много от тях е, са високо квалифицирани. Има проблем с бедността, включително и бедността на средните класи. Естествено, че вие знаете, че темата, която днес обсъждаме, минава неминуемо на втори план. Но, е, така или иначе, ние е, настояваме пред политиците много услуги, които се оказваха на жените, изчезват и жените ще имат много по-малко време да се занимават с темите, които ние обсъждаме. Е, трябва да се промени обществото е, и лостовете са, разбира се, участието на жените, е, която съответно е свързано с, с политическото им участие. Вчера чухме свидетелството на Нобеловата награда за мир, носителката на Нобелова награда за мир. И тя ни каза, че феминистското движение в Иран е много силно, може да доведе до промяна. Е, европейското феминистко движение е важно. Важно е да има мрежа от жени в Европа. Както каза е, професор е, Дал Руб, присъствието на жените е свързано с избирателната система. В Италия тя е пропорционална и е, трябва преференциални гласове. Преференциални гласове, за да бъдеш избран в Европейския парламент. И е, дори има опасност нито една жена да не бъде избрана. Въпросът за е, избирателната система е много важен и госпожа е, професорката беше права, когато почерта това. Трябва да отправяме сигнали в Европейския съюз е, на всички национални нива. Економическите системи, освен това, не винаги работят и преди известно време в е, Европейския парламент а, бях, е, беше размахан е, беше размахана заплахата за глоби и в край на краищата много партии предпочетоха да платят глобите. Е, така че единствената санкция е списъка с кандидати да не се приема, ако в този списък няма имена на жени. Мисля, че трябва да защитаваме тази тема за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря за изказването. Сега госпожа Якоби има думата. Тя е представител на Македонския парламент. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда тук. Искам да кажа нещо за жените в Македония. Аз съм представителка на партията Демокрация за интеграция. Имаме 8 жени измежду депутати в жените в парламента. В Македония 33% от парламентаристите са жени. Извинете ме, моят английски не е много добър. добър. Аз ще говоря македонски, колегата ми ще ми превежда на английски. Партия, ovaj, е, е, албанска партия, имаме нели како албанци сме 27% во Македония. 26% 26% во Македонија. Всеки сме 26 послова Македония и сме со 29 пратеници, меѓу нив е my party as representative of Моята партия всъщност е представител на албанците в Македония. Имаме 29 членове в парламента и 8 от тях са жени. Това е едва ли не 27 от целия парламент. In our party, uh, we have uh, women, uh, women members even before uh, the gender uh, quotas were introduced. Ние нашата имаме 30% закон, ние го Uh, we are happy that... Ние сме щастливи, че в нашата страна имаме квоти от 30% и ние сме надхвърлили тези квоти и сега имаме почти 33% е, женско участие в парламента. До сега сме използвали три модела на квоти е, за равенство между половете. Първият път през 2002 година имахме квоти от 30% жени в е, списъците, но имахме в крайна сметка само 18% женско участие в парламента. И в крайна сметка това не беше достатъчно за нас. Вторият модел, който използвахме при последните местни избори преди 4 години беше квота с 30% жени в първата половина на листата и 30% в последната част на листата. Имахме по-добро представене в местните съвети. И накрая, през 2006 използвахме третия модел за парламентарните избори. На всички три кандидата трябваше да имаме поне е, една жена. И на последните избори през 2008 имахме 31%, 31 женско присъствие, избор на жени в парламента. Това показва, че политическите партии вярват на жените и дори поставят повече жени, отколкото е нужно в избирателните списъци. Като представител на комисията за равенство между мъжете и жените, тя заедно с други членове на комисията се борят за равенство и за по-добро представяне на жените в местните избори, защото точно те ще се проведат наскоро в Македония. Надяваме се на тези местни избори да увеличим броят на жените в проценти от 22 на над 30% и се надяваме, че е, ще го постигнем. Надяваме се някой ден да имаме жена председател на парламента, просто защото вече имахме два пъти е, заместник председателки на парламента жени. И също така Надяваме се да видим повече жени на ключови позиции в обществото. Благодаря. Дякуем пекне заступца Македонска. Благодарим а, на представителката на Македония. Сега давам думата на госпожа Франческа Метина, която представлява Испанския парламент и е член на Комисията за равни възможности. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, е, за е, това, че за нашата делегация като представител на Испанския парламент е чест да присъстваме тук на тази конференция и искаме да споделим някои идеи във връзка с темата, която се обсъжда тук днес. Първо, Искам да подчертая колко е важно да имаме е, достатъчно закони и достатъчно законодателни инструменти, които ще ни дадат възможност да е, се е, борим срещу неравенството на половете. И аз мисля, че моята страна е една от пионерите, която въведе съответните инструменти от законодателен характер за укрепване на равенството между половете. След това финансовата криза, която обхвана целия свят, е, естествено и Европа. И мисля, че сега стана ясно, че една система не е достатъчна в е, система, в която все още има неравенство между половете. Трябва да се въведе нова система, в която да има равенство между мъжете и жените. Ние тук не можем да е, се задоволим с е, отстъп назад в неща, които вече сме постигнали. Ние трябва да вървим напред, да се консолидираме и в този смисъл мисля, че е наша задача и предизвикателство към нас през следващите години да работим за постигане на тези цели и за нас нас, разбира се, изборите за Европейски парламент са от голямо значение. Благодаря е, за изказването от Испанския парламент. Сега, преди да дам думата на а, е, следващия изказващ се, искам а, е, да кажа, че и имаме още три изказвания от неправителствени организации, така че не можете вече да заявявате участие в дискусията. Сега давам думата на госпожа Емилия Баскяно. Ови, наш генерален секретар не може да участва днес по лични причини и за това ще говоря от е, е, името на едно сдружение, което представлява около 2000 организации и която членува в 30 неправителствени организации в Европа. Кампанията ни за демокрация има за цел да гарантира равно представителство на мъжете и жените в Европейския парламент. Е, е те да бъдат равно представители в парламента на, през юни 2002 година и в комисията. Не искам Даниел. Да, тук бяха пред... ние сме се срещали с Урхан Памук, Нобелова награда за литература. Симон Вейл беше председател на Европейския парламент. Кампанията протича от септември 2008 до европейските избори и до назначаването на Европейската комисия и на другите високо Поставени длъжности. Ние, засяга, ние всъщност развиваме кампания в цяла Европа. Трябва да участват всички мъже и жени в Европейския съюз при взимането на решения, които засягат техния живот. И при кампанията се казва, че ако жените не са достатъчно добре представени в орган за взимане на решения, тогава е накърнена демократичната легитимност на Европейския съюз и цифрите понякога са тъжни. 57% е, от, мъже, от е, членовете на Европейския парламент са мъже и 66% от комисарите са мъже. И за това трябва правителствата, е, политическите партии, ръководните длъжности трябва да действат, за да може семейната снимка през 2009 година да бъде по-балансирана. Благодаря ви много, госпожо. А сега имаме представител на European Disability Forum. Госпожа Валерия Себер. Имате думата. Благодаря. Аз представям European Disability Forum. Това е форум, който защитава правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Искам да кажа, че нашата организация е част от европейското ам, лоби за човешки права и ние защитаваме кампанията 50 на 50. Има 50 милиона души с увреждания и поне половината от тях са жени. Що се отнася до дискриминацията, жените с увреждания са дори по-дискриминирани от мъжете с дискриминации, с увреждания. И трябва да а, отбележим също, че жените с увреждания много рядко участват в политическия живот. През кампанията за европейски избори през 2009, а също така и по повод на Международния ден на жените, ние се опитваме да представим манифеста на нашата организация. Имаме 10 точки в манифеста. Днес ще се спра само на една – а, именно засягаща отсъствието на достъп на хора с увреждания до кандидатските места. Хората също така нямат нужната информация, например, на езика на глухите или пък на Брайловата азбука и други. Водят се електронни дебати по телевизията. Хората, в повечето случаи, хората с увреждане не могат да ги слушат и не могат да ги гледат поради своите увреждания. Как тези хора ще отидат да гласуват? Хората са по принцип избиратели, но всъщност нищо не се прави, за да се насърчават да гласуват. Жените са още по-ощетени в това отношение. Този манифест е предоставен на изхода на залата. Моля, можете да си вземете копия от него. Аз мисля, че глас, гласа на 50 милиона души с увреждания значи нещо. И този вод, включително и гласа на жените с увреждания, означава много. Благодаря. Благодаря за вашето изказване и накрая давам думата на госпожа Ирина Папанчева от България, която също представлява Европейски форум за лица с увреждания. Благодаря. Колегата Валери. вече изрази Ораторът няма... Вече Да, тя, колежката вече изрази нашият, нашата позиция до някъде. Аз бих искала да я подкрепя. В казаното и да призова към по-голямо присъствие на жените в политиката, дори и на най-вече на жените с увреждания. Благодаря. Благодаря най-сърдечно за изказването на госпожа Папанчева. В тази дискусия слушахме 29 е, изказали се мъже и жени. Е, с е, това нашата конференция се приближава към своя край и ми позволете накрая да кажа няколко думи. Ние често сме чували, че проблемите на жените изглежда се повтарят. Непрекъснато се разглеждат едни и същи теми. Естествено, основните теми винаги са едни и същи, но въпреки това аз смятам, че ние с бавни крачки вървим напред в посока подобряване на положението на жените в настоящото общество от господин министър, от господин комисар и от госпожа комисаря бяха посочили някои цифрови данни. Аз бях шокирана най-много от три от тях, а именно когато ставаше дума за равно заплащане на мъжете и жените, това, че този процес трябва да продължи, и ако този процес продължи е, в същото темпо, каквото е сега, целта ще бъде постигната след 20 години. И ако а, вземем предвид, че равно заплащане, искане за равно заплащане на а, мъжете и жените беше а, изразено преди 52 години по време на сключване на римските договори, просто е шокиращо, че а, все още мъжете и жените не получават равно заплащане за равен труд. И а, аз мисля, че това никак не говори добре за Европейския съюз и за едно цивилизовано общество. Аз а, съм убедена, че не всичко това се дължи на законодателството. А, смятам, че а, това се дължи на липсата на добра воля понякога и на липса на равнопоставеност отношение към жените в нашето общество. Бяха засегнати теми, свързани с бедността, насилието, търговия с жени, недостатъчен достъп на жените до ръководни постове. Всички тези теми засягат достоинството на жените и аз мисля, че принципът за справедливост трябва да се спазва в по-голяма степен и това би помогнало да заличим тези теми от нашия живот. Благодаря ви за толерантността, за дисциплината, която проявихте по време на изказванията, за това, че спазвахте регламента за тях, което ни даде възможност да изслушаме много представители на националните парламенти. И накрая искам не само на вас, които присъствате тук, на жените в Европейския съюз, но и на жените по целия свят, да пожелая всичко добро по повод Международния ден на жените да бъдат зачитани правата и достоинството на жените и жените да използват всички възможности, които им се предоставят от обществото за благото на всички. Искам да благодаря най-сърдечно на всички официални лица, които се изказаха, на всички представители на националните парламенти и на неправителствените организации. Благодаря на секретарията на комисията Комисията по правата на жените и равенство на половете. Благодаря също на обслужващия персонал и благодаря на края на преводачите, които ни дадоха възможност да установим а, контакти в а, тази мултилингвистична среда. И накрая ми позволете да ви поканя на коктейл, който ще се състои тук в тази сграда когато напуснете на тази зала, трябва да слезете е, един етаж по-долу. В атриума ще се състои коктейла, така че е, заповядайте, добре дошли. Е, желая на всички приятно пътуване след това и им благодаря за техния принос както към проблематиката на жените, така и към проблемите в Европейския съюз и за това, че е, европейските избори трябва да се увенчаят с успех. Сега съвсем накратко още нещо. Мисля, че нашето общество, т.е тези, които сме тук, участниците на конференцията, трябва да отнесем добри спомени.